Добро утро на всички. Започваме с известно закъснение, но веднага казвам добре дошла на министърката на храните, селското стопанство и риболова на Дания. Тя ще ни представи приоритетите на новото 6-месечно председателство на съвета. Мисля, че това е традиционното представяне на приоритетите. Е, ние днес е, закусвахме с нея и аз успях да се убедя в нейния е, ангажимент към темата. Тя се ангажира, тя и датското председателство се ангажират с това да поддържа добър диалог с парламента и днешната среща е добро начало на този диалог. Дейността на Комисията по риболова е доста широко обхватна и се занимава с множество теми. Е, направ... Е, на първо място е, реформата на общата политика по рибарството. Работим по тази тема. Министърката вече знае за това. Най-вероятно през предстоящото и предатското председателство няма да се започнат формални преговори, но въпреки това смятам, че е много важно председателството да знае е, на къде е клони нашето мнение. Е, бихме искали да разберем е, какво става в съвета и какво счита за необходимо да се направи датското председателство и какво е становището на страните членки. От е, известно време, това трябва да се знае и от датското председателство, има блокада. Е, блокада по отношение на сърдините. Е, съвета игнорира по този въпрос правомощията на парламента. Мисля, че трябва да припомним процедурата за съвместно взимане на решение. Какво означава това, а именно да се вземе съвместно решение, така че съвета да се съобразява с правата и задълженията на всеки един орган. Трябва да стане ясно каква роля следва да играе Европейския парламент. Ние сме особено загрижени а, за външното измерение на политиката по рибарство. В момента се преразглеждат различни споразумения за а, риболов, а, например с Марокко. Там трябва да се възползваме от мандата, който ни е даден. А, Като председател на тази комисия аз ще работя по темата за споразуменията, защото аз лично съм убеден, че такива трябва да има и парламента трябва да бъде достатъчно на време формално информиран за това, което се случва. Не можем да приемем парламента да бъде игнориран във връзка с това споразумение от толкова важно значение. Надявам се датското председателство също да предприеме съответните стъпки, защото доскоро по въпроса за Марокко не беше така. Има и други теми, които искаме да засегнем в нашата работа, но може би сега трябва да дадем думата на координаторите на групите в тази комисия, те да ви кажат кои са темите, но това ще го направим след като чуем изявлението на министърката. Благодаря ви още веднъж за тази първа среща, която провеждаме. Как ще процедираме от тук нататък? След вашето изказване, госпожо министър, ще се изкажат координаторите, всеки за по 3 минути и ще засегнат въпросите, които са важни за тях, след което ще дам думата на отделни членове на комисията, депутати. Те ще могат да говорят продължение на една минута. Ще спазваме точно времето, за да компенсираме изказването. Имате думата, госпожо министър. Благодаря, господин председател. Позволете ми да ви поздравя за това, че бяхте избран за председател. Вие сте нов на тази длъжност. Аз също съм в ново поприще с новото председателство. И тъй като това е нещо ново за мен, искам да ви кажа, че очаквах с нетърпение 6-месечното председателство, защото Истински вярвам, че ние бихме могли да допринесем за взаимоотношенията между съвета и парламента. Искам ясно да ви заявя, че съм съгласна с процедурата за съвместно вземане на решение. Необходимо е да контактуваме помежду си, за да градим историята. Това се очаква от нас. От нас се очаква да реформираме риболовната дейност заедно. Това е нещо, което не е правено преди, но ние ще се справим. И именно върху това ще се съсредоточим върху реформата на риболовната дейност и политиката в областта на рибарството. За мен е изключителна чест и удоволствие да говоря за приоритетите на датското председателство през предстоящите 6 месеца. Ние очакваме едно полезно сътрудничество между нашите институции. Аз ще представлявам 27-те държави членки в съвета и съм решена да си сътруднича с вас непрекъснато. Искам да ви запозная с основните приоритети на нашето председателство, а именно работа за една отговорна, динамична, природосъобразна и безопасна Европа, така че тя да бъде подготвена за бъдещето в економически, социален и екологичен аспект. Ние ще изградим една проактивна програма за природосъобразно, природосъобразен и устойчив растеж, който да постигнем без увеличаване на потреблението на ресурси и енергия. Това е възможно. Председателството ще бъде амбициозно и реалистично настроено Зелен растеж в е, Европейския съюз може да бъде постигнат е, единствено с подкрепата на съвета и Европейския парламент и с приемането на пълни предложения, които се привеждат, се привеждат в действие в полза на европейските граждани. Освен това, акцента върху зеления растеж може да даде изключителни ползи – това може да доведе до нововъведения, които да дадат възможност на Европейския съюз да постигнат и да запазят водещи, водеща позиция в световните технологии. Европейския съюз има шанс да създаде един нов модел на зелен и економически устойчив растеж. Опор е перфектното място, където да изпитаме своите виждания за бъдещето. Защото именно тук економиката зависи в най-голяма степен от околната среда. Това е контекста на реформата на бъдещата, на общата политика в областта на рибарството и интегрирането на рибарските дейности в Европа 2020. Необходимо е да се възползваме от възможността за реформа, която да поеме в една нова посока. Новата политика трябва да доведе до устойчиво управление на рибните ресурси, защита на екосистемите в океаните и защита на интересите на всички нас като потребители и граждани и данакоплатци в Европейския съюз. Ние ще се занимаем с реформата на опор – на заседанията на съвета през март, април и май. Нашата цел ще бъде да постигнем един общ подход през юни, който да позволи на съвета да започне преговори с вас, парламента, в началото на второто полугодие. Реформата има много аспекти, аз ще се спра на три от тях. Най-напред изхвърления улов. Необходимо е да работим в връзка с прекратяване на тази практика на изхвърляне на улов. От една страна, казва се, че няма достатъчно риба, от друга страна, рибарите имат възможност да изхвърлят улова си обратно в морето. Това е недопустимо. Гражданите на Европа са против това това е загуба на храна и тази практика трябва да се прекрати. Съзнавам, че е изключително трудно да се разреши това предизвикателство, но е необходимо да положим усилия за това. Необходимо е да продължим да работим в рамките на предложението за тази реформа и да започнем с едно добро начало с проекти за пълна документация на риболовните дейности. Втория аспект, който искам да засегна, е регионализацията или така наречената децентрализация. Тя има потенциал да се превърне в един елемент, който е изключително мощен и всеобхватен. До този момент идеята ни е за това къде искаме да стигнем и как не е ясна. Знам, че за вас това е нещо много важно и вие сте разочаровани от обхвата на предложението, но с общи усилия можем да постигнем по-ясни и изпълними идеи. Ще се радвам през март да чуя вашите гледни точки по този въпрос. Трети аспект са прехвърляемите рибни, риболовни концесии. Това най-вероятно е една от най-противоречивите части от предложението. Някои я разглеждат като приватизация на морето или като обратното на идеята за общо благо. Аз лично смятам, че трябва да работим изключително усилено по този въпрос от реформата преди да постигнем общо съгласие. Очаквам с нетърпение изслушването, което ще проведете през април по този въпрос. Бих искала да се възползвам от възможността да говоря и за дългосрочните планове за управление. Тези планове бяха в центъра на пакета за реформа от 2002 година и са и в основата и на настоящата реформа. Необходимо обаче да определим отново какво означава дългосрочно управление в контекста на новия договор? Това е един сложен въпрос и председателството се надява, че ще може да се намери решение, което да удовлетвори всички институции. Предложението за нова организация на общия пазар има за цел да подкрепи целите на реформата. Необходимо е да се засили конкурентно способността на европейските рибни продукти – както и да се осигурят устойчиви продукти. В една ситуация, която се характеризира с недостиг на ресурси, с огромен внос на риба в Европейския съюз от трети страни, не ми се струва правилно да оттегляме а, добра за консумация риба от пазара с а, фондове от Европейския съюз. Министрите ще проведат дебат по този въпрос през март. Другия ключов инструмент за реформата е Европейския фонд за морска дейност и рибарство, който току-що е внесен за обсъждане. Ще имаме възможност да го обсъдим в съвета. Ще работим заедно с вас, за да определим целите за финансиране, така че да бъдат отразени политическите приоритети, които са включени в реформата. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху екологичните аспекти, устойчивостта, иновациите, защото именно те създават работните места и економическия растеж в крайбрежните зони. Ще работим изключително, за да се уверим, че фонда не изостава от останалите законодателни предложения и през март ще проведем дебат по този въпрос, преди да определим общия подход през юни. И накрая, във връзка с реформата, искам да подчертая, че с цел да постигнем своите идеи и цели за реформа, по време на своето председателство, ние ще се нуждаем от вашата подкрепа. Председателството се надява на едно добро сътрудничество с вас по тези важни въпроси. Накратко ще се спра на идеите на председателството по други въпроси, които вече се обсъждат в нашите институции или които комисията има вероятност да внесе в следващите месеци. Ще започна с изменението на регламента за риболовното усилие за дълбоководен риболов, приета при последното датско председателство през 2002. Това е един противоречив въпрос за много от атлантическите ни колеги в Западни води и ние ще проведем един дебат – по този въпрос, след като комисията представи своето предложение. Надяваме се също така да се започнем съвместна работа с вас относно дългосрочния план за управление на сьомгата в е, Балтийско море. Освен това, искам да се спра на а, е, споразуменията за риболовно партньорство, които се стремим да бъдат природосъобразни, устойчиви, економически и да спазват правилата на международното право. Важно е основните принципи на външното измерение да бъдат включени в основния регламент. Също така е важно ясно да се заяви, че външното измерение на реформата ще следва същите принципи и стандарти, като в водите на Европейския съюз. И още повече, че риболовните дейности на Европейския съюз в води на трети страни могат единствено да се осъществяват при наличие на излишие на рибни запраси. По-добри препоръки от научните среди, един по-добър контрол са също изключително важни – ние възнамеряваме да приемем заключение на съвета относно външното измерение на ОПОР на съвета през март. Най-много внимание, предполагам, ще получи Марокко. Комисията вече представи своята препоръка за мандат за преговори за нов протокол. На пръв поглед ми се струва, че тази препоръка върви в правилната посока и е включила изразените тревоги от страна на Европейския парламент. Господин председател, ще завърша с уверението, че датското председателство ще направи всичко възможно, за да осъществи един здрав диалог между нашите институции. Смятам, че ще приключа тази презентация с заглавието на нашата програма, а именно Европа на работа. Знам, че всички ние заедно ще работим изключително усилено, за да осигурим едно устойчиво бъдеще за нашите рибари и рибни запаси. Това ще се случи в диалог с всички вас. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо министър. Започваме направо с изказванията на координаторите. Девет души са заявили желание да се изкажат, защото трябва да дадем на време на министърката да се изкаже. За това ще ви помоля всички да се опитат да се изкажат в рамките на две минути координаторите две минути, останалите по една. Госпожа Фрага за НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателството. Мисля, че има конфликт с съвета след влизането в сила на Лисабонския договор. Ключовите въпроси са плановете за управление, където съвета отрича правата на парламента да изкаже мнение по този въпрос. където а, се отхвърля член 43.3, който дава тези правомощия на парламента. Когато се говори за ОДО и квота това е допустимо, допустимо но иначе не. Ето защо ние блокираме а, плановете за управление, а, които се искат от сектора. След това въпроса за международната политика. Съвета отказва участие на парламента на заседанията по координация. Не говорим за преговорите, които са изключителни правомощия на комисията, но вие отказвате правата на парламента, които да са равни на тези, на които се радват съвета. Когато говорим за двустранни заседания и за регионалните организации по риболовни дейности. Съвета блокира тези права и парламента ще поиска по-драстични мерки, ако това продължава и за в бъдеще. На вас, в качеството ви на датски министър и представител на съвета, заявявам това. А сега относно реформата на опор ще се радвам да се приключи с нея по време на вашето председателство, защото аз споделям много от вашите идеи. Но когато говорим за изхвърляне на улов, най-важното е да се промени модела на управление. Имаме този феномен, защото говорим за общо допустим улов и квота. Ето защо необходим е един по-сериозен подход, Необходимо е да променим целия модел за управление. Трябва да започнем от нулата, защото комисията дори не е направила и най-малкото предложение относно регионализацията. Въпроса за опор. Или осъществяваме една природосъобразна економически устойчива политика, или е необходимо в регламента за фонда да се върнем относно, отново на субсидиите. Необходимо е да направим промяна на основния регламент за опор, така че реформата да бъде както економически устойчива, така и природосъобразна. Не можем да запазим субсидиите и да не променим модела на управление. Относно Марокко. Искам да задам следния въпрос. Вие имате мандат за преговори, обсъждате този въпрос в съвета. Чудя се кога ще получите истински мандат за преговори. Тук бих искала да чуя вашето становище относно това кога ще има истински работещ мандат за преговори. Благодаря. Благодаря, госпожа Фрага. Госпожа Родост, социалистите. Благодаря ви, господин председател и добре дошла и от мен, госпожо министър. Радвам се, че Дания пое председателството на съвета, защото мисля, че ще успеем много добре да работим заедно. Аз ще се съсредоточа върху някои въпроси по същество, за които знам, че вие вече е, интензивно работите. През 2002 година си поставихме една висока цел в Йоханесбург тогава заявихме, че през 2015 година искаме да преодолеем въпроса с а, а, свръх улова. Днес вече знаем, че тази цел няма да може да бъде изпълнена. И в тази връзка е моя въпрос. може ли да се съгласите с това да работим с прехваляеми риболовни квоти и с максимален устойчив е, улов и кога ще успеем да постигнем тази цел, която за мен е много важна. Може и да се съгласите с това, че целта не може да бъде постигната. ще бъдат е, намалени възможностите за Ръболов. ако въведе максимални устойчив улов. Това ще доведе до съответните социални последици. Какво мислите, че трябва да се направи по въпроса? Защото не можем да гледаме само на екологичната, трябва да погледнем и на социалната страна на въпрос. Нека да кажа няколко думи за общия допустим е, улов. Какво бихте казали за следното? А, според мен липсват много научни данни. Понякога страните членки умишлено укриват тези данни. Трябва ли да се въведат а, а, санкции за такова укриване? Не. Много с голямо благоразположение слушах вашето а, изказване. А, как мислите, че трябва да бъде организирана забраната на изхвърлянето на риба в морето? Трябва ли тази забрана да е различна за различните видове? А, мисля, че а, квотите трябва да бъдат направени гъвкаво. Вие а, смятате ли, че квотите, които не са изпълнени, могат да бъдат прехвърлени в следващата година? Изобщо какво мислите за прехвърляемите а, риболовни концесии? А, а, освен това, според мен е крайно време да започнем да говорим не само за забрани, а да започнем да говорим за а, стимули и за насърчаване. Използването на различни системи от страна на рибарите могат да ни помогнат за това. Ще кажа две-три думи и за свръхкапацитетите. Индивидуалните квоти, според мен, са нещо, от което има смисъл, но трябва да бъдат въведени и мерки за сигурност, които да се погрижат за това да не се получи твърде голяма концентрация на капацитет, т.е. да защитим дребните рибари. Не бих мислила в тази насока толкова за дължина на корабите, колкото за количеството на улова. Нямам, за съжаление, повече време, но последно, що се отнася до Марокко, ние сме ви предоставили резолюция от парламента и ще ви помоля да я вземете предвид е, и да изпълните мандата за преговорите. Извинявам се официално на преводачите за това, че съм пресипнал, но просто съм болна. Благодаря, госпожо Родост. За Алде има думата координатора. Моля, спазвайте времето, защото започнахме по-късно, не по наша вина. Господин Галахар, ще се опитам да спазя вашата инструкция, господин председател. Мисля, че и други депутати трябва да получат възможност да се изкажат, но аз ще се спра на въпроса за регионализацията. Направи ми голямо впечатление в изказването на министъра и председател на съвета за разликата между севера е, и юга, изтока е, и запада. Това е основание за в полза на регионализацията. До сега нещата не дават добри резултат. По отношение на изхвърлянето на улова трябва да работим съвместно по отношение както на ОДУ, така и на техническите мерки за малките риболовни флоти и дребните рибари. А тези хора са принудени да спазват същите правила, като прилагащи към големите плавателни съдове но това не е правилно, защото това не са риболовни кораби, които в значителна степен да засягат рибните запаси. Знам, че има такова желание у комисията, но ми се ще и вие да го приемете при сърце. А, разбира се, по този въпрос с Кристи, моя колега, говорихме за това. А именно, има малки пристанища, които просто са унищожени, защото все по-малко и по-малко риба бива а, разтоварвана там. Вие сте запознати с а, а, проблема. Аз смятам, че трябва а, да заделим малък процент от фонда Лидер, който да се използва като стартов капитал, който да привлече от своя страна инвестиции към тези малки пристанища. Това е много тъжна картина и в моята страна, и в другаде. Не говорим за нещо ново. Това е инструмент, който съществува. Може би няма да е лоша идея да подемете такава една инициатива по отношение на извинете, на прехвърляемите квоти. Може в някои страни това да дава резултати, но това са страни, а, които никога не го да казват, не го демонстрират, защото както и е в моята страна, както и всяка друга, основната задача е да запази за себе си предоставените квоти. По-големите страни, уверявам ви, веднага ще излязат на пазара и ще изкупят квотите. И къде ще ги закарат след това този улов? В собствените си големи предприятия за преработка и големи пристанища а, и за отчитането. Надявам се, че ще може да задействате а, нещата по-бързо и ще работите в сътрудничество с нас по отношение на многогодишните планове, особено за продължителността им. Две години и половина е достатъчно. Накрая за предоставеното ни съобщение аз ще изготвя доклад за санкциите. за да се налагат а, санкции на държави, които не осъществяват устойчив риболов. Самият факт, че тук пред нас има а, означава, че има такава надежда и ние ще видим, ще разгледаме нещата подробно през следващите няколко дни. Трябва да се гарантира а, устойчивия риболов, защото ние сме стопани на рибните запаси, които принадлежат на бъдещите поколения. Благодаря, господин Галахар. Тук явно нямам никакъв шанс, като ви моля да спазвате времето, но ще взема да ви отнемам думата, ако не го правите. Не ми се ще да го правя, но това е времето, с което разполагаме. Не мога да а, получа повече време. Благодаря, господин председател. Доб... Искам да приветствам и министъра на Дания. Запознахме се с, с вашите приоритети и този холистичен а, подход, който вие възприемате по отношение на бъдещето на Европа. Мисля, че а, Политиката в областта на морските и рибни въпроси има своето е, място е, в този холистичен е, подход към нашите морски пространства. Мнозина, и, включително в този парламент, не могат да си представят как ще се приложи концепцията за регионализацията, но това е един повод за сътрудничество между Министерствата на околната среда, на енергетиката, на транспорта, да седнат заедно и да видят как могат да включат своите приоритети в една обща програма. Това е важно и за бъдещето на Европа. Смятам, че трябва да се насочим към това как основните принципи е, за контрола по улова и научните данни и целите за нашето море могат да се ползват така, че регионалните консултативни съвети на регионално ниво да могат е, да имат на какво да се опрят, на що се отнася до техническите въпроси, като размер на окото на мрежата, или размер на плавателния съд, това трябва да се решава на регионално ниво. Аз не смятам, че тук трябва да се обсъждат тясно специфични технически въпроси за външното измерение на политиката в областта на рибарството. Радвам се, че искате в основния регламент да включите основните постановки. Аз се радвам на това като докладчик по въпроса външното измерение на опор. Приветстваме също и включването на въпроса за прозрачността в цялата тази тематика. Сега няколко въпроса за прехвърлимите риболовни концесии. Имате вече опит. Казахте го на работа закуска че това е факултативен, а не задължителен инструмент. А, а, това е прекрасно. Тук нямаме разногласие. В Австралия поне 15 години бяха необходими да се въведе това в практиката да го осъзнаят хората и така нататък. Вие какво мислите? Вие в съвета или в Дания? Може би е, е твърде рано да се е, поставя този въпрос. Кои са основните проблеми и предизвикателства, които а, смятате ще трябва да решава датското председателство? Ако може да ги посочите. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Лювин. А, сега господин Горбасик. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин, а, госпожа министър. Радвам се, че сте тук днес, за да разменим мнения. И разбира се, Желая ви всичко добро и успех по време на преговорите. Госпожо министър, Дания е, има най- голям риболовен флот и има специални права. Права, които се отнасят до опор. Но имате и специални задължения по отношение на преговорите за реформата. Така че ще ми се да се насочим към тези въпроси, които вече споменахте, защото нищо не правим тук, освен да обсъждаме именно тези въпроси на нашите заседания. Моите въпроси са обаче с акцент върху Балтийско море. Когато говорите за регионализацията, как си я представяте? каква насока а, трябва да преследва тя а, по отношение на регионализация на а, Балтийско море и какви области да бъдат застъпени. Ако говорите за а, похабяването на хранителни ресурси, как да се реши този въпрос в Балтийско море? Какво да направим, за да се прекрати изхвърлянето? Имам предвид изхвърляне на нежелана риба. Това означава ли да се увеличи индустриалното производство, а не сам пряката консумация, да се преоборудва флотата или какво? И говоря за Балтийско море, защото то е много специфично. И тук искаме да разберем, ще има ли диференциация? Какво ще стане с а, дребните рибарски флоти. И дали за тях решенията ще се взимат от а, съответния им министър? А, какво мислите? Какви са вашите виждания? Благодаря ви, че споменавате Балтийската сьомга, защото аз изготвям а, до, а, доклад по, а, за този рибен вид. Благодаря ви. Госпожа Ферера, господин Ферера, аз също благодаря на датското председателство за представенето. Благодаря ви, че сте сред нас и, и заявихте своята готовност за да ни слушате през следващите 6 месеца и да обсъждате с нас тази проблематика. Разбира се, въпросът за реформата е основен. Позицията на Дания по отношение на прехвърлимите риболовни концесии е от голямо значение. Според мен, една такава задължителна система по отношение на изхвърляния улов е, е прекрасна идея. Всяка държава членка трябва предвид на своята специфична ситуация и своят флот да решава дали да приеме такава една система или не. Знам какви са последиците от въвеждането на подобен род система – Що се отнася до друга тема, която ще е, излезе на дневен ред през следващите 6 месеца, именно договора е, за риболов с Марокко. Мисля, че председателството е наясно защо парламента е, отхвърли предложението за удължаване на срока на договора. Според нас, съображението и изключително важно, а именно тази спогодба не зачита международното право. Не става дума за това, че договорът се използва за да се помага на хора в Западна Сахара. Трябва да имаме техния интерес предвид, но също и волята им – това беше нещо, което съществуваше в предното предложение на комисията. Интересуваме какво мислите вие по този спогодба. Какви са механизмите, които ще гарантират, че този път хората в район на Западна Сахара ще могат да заявят своята воля и с нея да се съобразят хор... Населението на Западна Сахара има представители, които участват в преговорния процес в рамките на ООН. Те вече заявиха своето, своята готовност да се отчете и спогодба в този смисъл. И нещо друго искам да отбележа. Знаят, че датското председателство държи да се прави разграничение между позицията на Дания и на датското председателство. Знам, че вие трябва да бъдете неутрални, но виждали сме при други председателства това, че държавата членка трябва да а, огласи своите е, виждания, когато взема председателското място. Иначе, какъв е смисъл от 6-месечното ротационно председателство? Просто да разширим мандата на господин Ван Ромпой. И така, какви са вашите виждания за прехвърлимите концесии и за договора с Марокко? Според мен, датското председателство просто трябва да а, направи така, че да се вслушат останалите държави членки в позицията на Дания. Благодаря, господин Аферера, Преди да дам думата на последния координатор, искам да кажем две думи. Госпожо министър, може ли да добавите още 10 минути към времето, което сте отделила за тази среща, за да включим още няколко въпроса. След като свърши с питането си последния координатор, министърът ще отговори и ако ни остане време, ще дадем думата на пет депутата с една минута. Господин Салафракос, имате думата. Госпожо министър, добре дошла. Аз ще бъда кратък. Защото всички, които се изказаха преди мен, вече засегнаха всички важни въпроси. Ще продължа там, където свърши господин Ферейра, именно от ротационното председателство на съвета. Мисля, че председателство на съвета има една единствена задача, а именно да покаже, че е, страните членки Европейския съюз са демократични и да се използва опита на страните членки. Това е, е нещо важно и вие имате доста опит, с който може да допринесете. Дания няма нужда да доказва а, своята демократичност. Но трябва да просто да приложи опита на страните членки в собствената си страна. Имам следния въпрос. По какъв начин може да се засили взаимодействието между различните равнища и по какъв начин можем да накараме страните членки да споделят утвърдени добри практики? Трябва да се съобразяваме с разпределението на правомощията, но също така при това разпределение трябва да взимаме предвид и особеностите на регионите на Черно море, на Средиземно море, на Балтийско море. Тоест политиката трябва да бъде едина, но тя трябва да намира различно проявление в различните региони. Благодаря господин С Госпожо министър, имате думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за показания интерес към дискусията. Ще започна с въпроса за институциите и договора. Смятам, че договорът е недвусмислен. Необходимо е да се осъществи съвместно вземане на решение относно реформата. И толкова. Решението е в съвета, Относно а, квотите, когато говорим за плановете за управление, говорим за съвместно вземане на решение. Вие не можете да бъдете част от преговорите относно външната политика, но вие желаете да бъдете по-добре информирани и смятам, че трябва да стане ясно, че вратата ни е отворена датското председателство отворено към диалог с вас по всяко време. Затова, моля, възползвайте се от тази възможност, когато се нуждаете от допълнителна информация. Имаше дискусии относно това да бъдем дъвчани, да бъдем председатели, как да съвместим двете функции. Относно председателството, ще ви заявя следното. Вие бяхте изключително любезни да не говорите директно относно външните дискусии, относно Исландия и островите, но искам да стане ясно, че съм наясно, че всички ние в Дания имаме една специална връзка с островите и всички вие знаете това но председателството няма да се занимава с тези преговори. Те се осъществяват от комисията и се осъществяват по-настоящем. Не мога да споделя с вас какви са резултатите. Надявам се да са положителни, но заявявам, че аз ще бъда председател на целия Европейски съюз и когато говорим за санкции, ще внасям и темите за дискусии. Няма да покривам нищо. Ще внасям темите за дискусии в съвета. Осъзнавам, че аз съм датчанка, че по-настоящем съм председател и а, е важно да наблегна на този факт, че ще съвместя тези две свои качества. Когато говорим за регламентиране, смятам, че е изключително важно всички ние да осъзнаем. Всички вие споменахте Йоханесбург, целите за 2015 относно биоразнообразието. Ние имаме в своите ръце бъдещата политика в областта на рибарството, също така управлението на ривните запаси и дължим на бъдещите поколения да предоставим необходимото внимание на този ценен дар, който е оставен в нашите ръце. Ето защо а, говоря за устойчивост. Осъзнавам, че рибарите, възможностите за рибарска дейност а, са подложени на натиск от а, сектора от гледна точка на всички екологични проблеми, но отговора не е да предоставим възможност на рибарите да правят каквото пожелаят. Необходимо е да осигурим един устойчив и прозрачен начин за регулиране на тази дейност. В много държави плавателните съдове и този занаят се наследява и е необходимо да имаме възможност да, да предоставим на бъдещите поколения рибни запаси и биоразнообразие. Как ще постигнем това? Опор в своя подход към този проблем е доста устойчив Съгласна съм с госпожа Родас, която говори за необходимостта от допълнително стимулиране. Това може да бъде пълното документиране на риболовната дейност, в което ние, дърчаните, имаме опит. Това е един полезен начин за справяне с изхвърлянето на нежелания улов. Действително, ние трябва да се справим с този проблем. Освен това, аз осъзнавам, че тази тема се обсъжда на някои държави членки. Това не се харесва. Ето защо ние трябва да намерим разрешение. Изправени сме пред много проблеми, които трябва да разрешим. Освен това, пълната документация на риболовната дейност може да бъде едно от тези решения. Относно прехвърляемите риболовни квоти. Ще дам отново а, моята гледна точка като дъчанка. А, тук ние имаме опит, а, който ни отне не повече от две години успяхме да използваме този начин на регламентиране и регулиране, така че да не засегнем броя на а, крайбрежните плавателни съдове. Ето защо можем да кажем, че това е един балансиран подход в рамката на системата. Освен това, датската позиция е следната. Ние не сме кръстоносци. Смятаме, че това трябва да бъде факултативно. Държавите членки сами да решават дали да се възползват или не. Но това, което съставлява задължителната система, се съдържа в предложението на комисията и именно него трябва да обсъждаме. Моята цел е да постигнем конкретни резултати. Много хора говориха за регионализацията. Господин Галахър, госпожа Лавин, господин Габре Сиксти. Повечето споменаха на един или друг етап тази идея. Според мен, както казах и в началото, малко е неясно какво означава регионализация – това, което според мен е важно, е следното. Действително, ние признаваме факта, че имаме различни местообитания, традиции, различни риболовни методи и други, но ни е необходим един общ регламент и това ни е събрало тук днес. Можем ли по някакъв начин, който да е достатъчно прозрачен, да постигнем регионализация? За да постигнем това са необходими дискусии, и трябва да се уверим, че нашите проверки са подходящи, че всичко се осъществява по един прозрачен и демократичен начин. Именно това според мен е важно в една дискусия на регионализацията. Ако това е възможно, то ние трябва да го постигнем. Ще приключа със следното. Мисля, че покрих повечето от, от зададените въпроси. Ще приключа със следното. Смятам, че е много важно, когато обсъждаме бъдещето, действително да помислим за начини за регулиране и управление на нашите общи запаси, които не позволяват изхвърляне на нежелан улов, които не представляват повод за битка между инспекторите и рибарите. Смятам, че е изключително важно да не превръщаме това в една битка между отделните хора, между инспекторите и рибарите. Необходимо е рибарите да бъдат насърчавани, да бъдат отговорни в своята дейност, а не да бъдат насърчавани да се противопоставят на инспекторите. Това според мен е разумният начин да продължим напред. Ето защо ни е необходим един регламент. Едва тогава ще имаме устойчив подход. Необходим ни е един такъв подход, защото едва тогава ще осигурим риболовни дейности и за бъдещите поколения. Никой от вас не спомена аквакултурите. Необходими са ни повече рибни запаси, необходими са ни устойчиви аквакултури, необходимо ни е нашите граждани да се хранят с една здравословна риба, която да продължава да съществува и за в бъдеще. Ето защо, нека да постигнем това заедно. Аз разполагам с 6 месеца с, по време на датското председателство и съм отворена за диалог с вас по всяко време. Благодаря. Благодаря на госпожа министъра. Сега съвсем накратко всеки от заявилите желания за изказване има по една минута. Господин Дейвис. Благодаря, господин председател. Най-напред относно процедурата. Мисля, че до края на юни няма да има а, обща позиция. А, относно прехвърляемите риболовни концесии, вие а, заявихте, че Дания подкрепя тези концесии, а аз смятам, че те трябва да се забранят или пък да има възможност за вгъвкавост по отношение на държавите членки. Според мен те трябва да имат право да определят своя собствена схема, която да отговаря на техните специфики. Ако вие като председателство насърчите това в съвета за цел постигане на споразумение, смятам, че трябва да се изясни как всяка държава членка ще намали своя свръхкапацитет, ако не използва пространствено управление. Благодаря. Аз също искам да добавя към направените коментари следното. Два въпроса. Относно регионализацията, липсваше идеята за съвместно управление. Как можем да се подсигурим със следното, че Представителите на отрасъла действат отговорно и са част от процеса на вземане на решение. Втория въпрос. Вчера в комисията два пъти гласувахме необходимостта от планове за дългосрочно възстановяване. Каква е позицията на датското председателство и това ли ще бъде една от битките, които ще водите по време на вашия мандат. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо министър, че сте тук. Имам три кратки въпроса към вас за интегрираната морска политика. Имахме големи очаквания в началото, но сега всичко замря. Финансирането, което се заделя сега е много скромно. Какви са ангажиментите, които поема датското председателство по отношение на интегрираната морска политика? Говорихме много и за устойчивостта. Та, второ, устойчивост. Вие също споменахте е, тази дума не веднъж. Комисарят не отдавна говори за това, че предвид на екологичните и социално-економически фактори, устойчивостта придобива нов смисъл и не чух какво вие смятате по този въпрос. Трето, за външното измерение – Европейския съюз иска да бъде образец за останалите държави по света чрез своите рестриктивни мерки. Боя се, че те могат да окажат пагубно влияние върху риболовния сектор. Устойчивост за екологията, да, но в по-цялостен контекст. Госпожа Петрао, благодаря господин Ханден. Благодаря на председателството за тази възможност, трябва да кажа, че според мен това предложение на, Европейската комисия е лишено от всякаква съдържателност, но съм съгласен, че имаме нужда от общи цели и непременно трябва да се децентрализира вземането на решения. Не може да имаме единен подход. Сегашната ни политика в областта на рибарството води до изхвърлянето на риба. Смятаме, че по места могат да се вземат по-добри нормативни решения, които да постигнат желаното от всички нас обща цел. А, сега мнозина смятат, че няма нужда от въвеждането на а, общи изисквания за това, че трябва да има прехвърлими е, квоти. Ако държавите преценят, е, както каза и министър на Дания, те могат да приемат такава мярка. Всъщност е, трябва да не се допуска на, на хвърляне на възможностите за определена капацитет в ръцете на големите концерни. Благодаря господин Санчес. А, браво! Честито на новия ни председател, честито и на председателя на Европейския е, съвет. Е, всичко добро. Искам да ви кажа, че парламента е а, е, с законодателен орган и трябва да имаме демократичен глас в обсъждането на новото законодателство. Реформата на общата политика в областта на, рибарството определено се нуждае от, реформ, от промяна. Трябва да работим обаче като триъгълник и трябва да включим и рибарския сектор, иначе всичко ще остане на хартия. За Марокко. Нямаме още протокол към спогодбата. Ние отхвърлихме удължаването на срока, но същевременно им казахме продължавайте все така да я карате. Не съм убеден какви са ползите за Европейския съюз. Французите си имат автомобилите, германците тяхта технология, а, шведите и дъчаните рибарството. Имайте предвид тези неща. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, че ми давате думата. Благодаря, госпожо министър. Съвсем накратко, съгласна съм а, по съществените въпроси на господин Фраго и а, е, госпожа Фраго и господин Санчес Персего и искам да се спра на някои от тези аспекти. Самия факт, че протоколът не беше ратифициран от парламента, по отношение на отношенията в рибарството с Марокко. Не знам, дами и господа, какви са последиците от тази, този отказ за ратификация и какво ще последва в бъдеще. Самия факт, че ние не подписваме един протокол. Можем да говорим утешително, но думите не помагат на хората в Западна Сахара, ако не действаме така, че да не защитим техните човешки права. А реалността е, че това поставя под риск упражняващите риболов в региона. 95% спазват човешките права но тези, които не ги спазват, нито човешките права, нито екологичните изисквания, ще продължат да не ги спазват. Ние имаме отговорности към екологичните и социално-економическите интереси на собственици граждани. Имам молба към вас. Колкото е възможно по-скоро оформете текст за нов протокол. Благодаря. В заключение, казва председателя, благодаря госпожо министър, че ни отпуснахте още 10 минути. Давам ви възможност сега да отговорите на тези въпроси и да а, направите заключение. Да, разбира се, аз мисля, че този дебат е изключително интересен и е прекрасно, че имам тази възможност да водим този дебат с вас по такъв широк кръг от проблеми. Различни бяха въпросите. Господин Дейвис попита е, какви са а, очакванията за а, общия подход. Общ подход ще има през а, юни. Съгласна съм с вас, че би било за предпочитане, ако подходим към въпроса за прехвърлимите квоти като към незадължителен инструмент, трябва да разгледаме как това ще се отрази на капацитета. Това е важно. Трябва да го обсъдим. Можем да поговорим за извеждане на риболовните съдове от експлоатация и предаването на скраб. Това е важно но това е единствения начин, по който можем да направим нещо за капацитета. Няколко от а, депутатите споменаха за многогодишните планове за управление. Мисля, че е важно да се отбележи, че това е обект на съвместно вземане на решения. В момента, когато говорим за Сафрида, имаме разногласия между а, съвета и парламента. Аз а, съзнавам това. Трябва да ви кажа обаче, че като председателство ние работим за постигането на решение. И а, реално, наистина, много се стараем да намерим обща основа. Влизаме а, и сядаме на масата за преговори без предупреждение и се надяваме, че вие ще ни помогнете да направим крачка напред, защото в тези преговори има две страни. Нашата страна, ние е, сме отворени към преговори. За Марокко всички ние си даваме сметка, че когато говорим за Марокко, въпросът е много е, деликатен. Чувам гласове, особено от е, държави, където това има финансово измерение и е важен въпрос за економиката на страната. Даваме си сметка, че живеем в времена на финансова и економическа криза. Важно е обаче да не забравяме, че именно вие, вие в парламента, спряхте протокола. А това е отбелязано в съвета не идвайте сега и да ми казвате, че няма значение какво се прави. Защото вие е, имате е, силно влияние върху това, което се прави. И така в момента е, се водят до, е, преговори за е, мандата за водене на преговори, който ще се възложи на комисията. А, сега е, този мандат е по-затегнат това е мандат, който поне а, се приближава до въпроса за правата на човека, за устойчивостта, за това, което говорихме, за свръхолова. И се дава възможност на хората в Западна Сахара да бъде зачетено тяхното мнение. Това се работи сега в работните групи Тоест, очаква се доста бързо да се задвижат нещата. След това обаче ще почнат от съвсем от нулата отново преговорите с Марокко и ще видим какво ще излезе като резултат. Ние се стремим да работим бързичко, но това е дълъг процес, той ще отнеме известно време. Така разбирам поне нещата. Аз знам, че в комисията се работи в работните групи също. За устойчивостта. А, важно е да се каже, според мен, че разбира се, а, когато говорим за устойчивост, основно имам предвид а, екологичната устойчивост, но социално-економическите аспекти също несъмнено са важни. Струва ми се, трябва да си дадем сметка, че е възможно да има крайбрежен риболов и в тази нова а, форма. Трябва да разглеждаме обаче ефективното управление на ревните запаси. А, така че има различни подходи и ние трябва а, всички да а, се постараем а, да вървим в тази посока, без да носим тежестта на предварителни а, предубеждения. А, господин а, Волсън, нямаме нужда от а, обща регламента, от общи цели. Да. А, казвате, давате ли си сметка обаче, че вече не сме 15 държави, когато говорим за тези неща, а сме 27? И за това а, върху начина по който а, извършваме а, своята нормативна, нормотворческа дейност, а, това се отразява. А, и така, а, общият подход ще ни дава а, устойчивост, растеж, а, здравословна и безопасна храна на нашите граждани, по-малко бюрокрация, повече прозрачност, повече уважение към труда на а, рибаря и доверие към всички нас, както като законотворци, така и като контролиращи органи. И така, аз ще вземам а, този а, пост в продължение на 6 месеца и ще бъда на ваше разположение. Започваме днес а, диалога, а, но не можем да очакваме, че той ще свърши днес. Ще го продължаваме през следващите 6 месеца. Благодаря ви. Благодаря. Надявам се всички добри пожелания и надежди споменати тук ще донесат плод през следващите 6 е, месеца. След малко ще продължим с следващата точка от дневния ред. Muchas gracias. Antes de comenzar el punto 14 del orden, empezamos, señora Fraga. Sí, a mí me gusta. Преди да минем на точка 14, давам думата на госпожа Фрага. Искам да кажа няколко думи във връзка с това, което чухме от председателството. Не искам тук да възбуждам дискусия, но министърката в заключение каза, че трябва двата органа, които участват в съвместното вземане на решение, да се споразумеят и да покажат добра воля. Аз е, във всеки случай съм за е, гъвкавия подход, но е, винаги се иска парламента да прави гъвкавост, а съвета налага някакви ограничения. И министърката не показва никакво намерение да си сътрудничи с парламента. Председателя не познавам толкова добре ситуацията като вас, но всеки депутат в комисията има право да поиска думата. Аз ще бъда отворен към такива спонтанни изказвания. е лош diputados. Точно това е целта на парламента Минаваме към точка 14. Е, общо съобщение относно реформата на обща политика в областта на рибарството. Второ разглеждане. Веднага давам думата на докладчика, за да ни представи той своята работа. Господин си има думата. Благодаря, господин председател. Е, знаете, невероятно и по-добре от мен, че е, се намираме в е, повратна точка за е, общата политика по рибарството. Изобщо в много сектори трябва да се направят реформи. Общата политика по рибарството с течение на време показа някои слабости, някои празноти, които трябва да бъдат е, запълнени. Ние трябва да адаптираме рибарството към изискванията на околната среда, към социалните изисквания и економическата устойчивост. В Йоханесбург Например, страните членки е, заявиха готовност да е, прекратят намаляването на известни рибни запаси с цел да се постигне устойчивост и да е, въведат максимален устойчив улов за да може а, риболова да продължи неограничено дълго време. Комисията беше поставила срок за изпълнение на така договореното до 2015 година. Е, тази цел със сигурност е добра. Със сигурност е добре до 2015 година да се въведе максимално устойчив улов, но смятам, че тя не може да бъде изпълнена. Е, трябва да се обърне внимание на комисията върху проблемите на така наречения смесен риболов. Необходима ни е научна основа, на която да работим. Бих казал, че доколкото е възможно, максимално устойчив улов трябва да бъде наложен до 2015 година, след което да се види как могат да бъдат намалени економическите и социални последици. Бих формулирал нещата така, както бяха формулирани в Йоханесбург на световната средства, среща. Искам да помоля колегите, най-вече координаторите, да вземат отношение по този въпрос. Аз съм убеден, че трябва да положим усилия и да направим всичко, което ни е по силите, за да постигнем поставената цел. Много се радвам, че колегите в тази комисия са експерти. Аз си се възхищавам от това, което те знаят. А, мисля, че в дискусията и в изработката на изводите трябва да бъдат включени рибарите и останалите засегнати групи. Смятам, че рибарските сдружения и други организации, представляващи интересите на различни групи, задължително трябва да бъдат е, включени в разговорите. Много е важно за нашата работа да се базираме на достоверни и сериозни научни данни. В някои географски региони, например Средиземноморието, липсват такива данни. практикува се много смесен риболов. Много е трудно да се събират данни особено данни, възоснова на които трябва да бъде определен максималния устойчив улов. Тук трябва да се подобри положението. Трябва да успеем да съберем данни, на които да може да се основаваме в дългосрочен план. Освен това, трябва да се съобразим и с международните договори, които уреждат правата в морето. Задължително е наистина да работим с качествени данни. Тоест, данните, които ни подават страните членки, трябва да бъдат надежни и достоверни трябва да определим с каква система ще се събират тези данни. Това наистина е много важно, за да си направим правилните изводи. Необходима ни е за целта научно-изследователска програма, финансирана от Европейския съюз. Сега за а, изхвърлянето на риба в морето. То, тази практика трябва да се прекрати. Комисията смята, че това е възможно да се направи до 2016 година и предлага а, изхвърлянето на риба в морето да се забрани. Ние смятаме. Извинете, казва председателя, очевидно има технически проблем с превода на английски язик. Проблемът е решен. Ораторът продължава. Очевидно, проблем, очевидно проблема продължава. Е, слушалките се чува само шум, не се чува превод на английски язик. Добре, продължавайте, казва председателя. Господин Салавракос. Господин председател, казах, че ви моля да бъдете снисходителен към моето изложение. Ще повторя още веднъж е, там, където спрях. Комисията каза, че може е, да се прекрати практиката за изхвърляне на риба в морето до 2016 година. Би било много хубаво, ако това стане. Надявам се тази цел да бъде постигната, но е, мисля, че е, е необходимо повече време, тъй като темата е доста комплексна. В морето, когато се лови риба, обикновено се улавя повече от един вид. Мисля, че първо трябва да се изяснят причината за изхвърляне за да могат да се вземат е, съответните мерки, например използването на селективни уреди за риболов, е, обучение на рибарите. Имам опит с риболова в Средиземно море. Обикновенно риболова е семейно занимание, което се предава от баща на син и така нататък. И новите начинащите рибари не се обучават достатъчно. Една такава просветно-обучителна дейност със сигурност би допринесла за намаляване на количеството изхвърлена риба, но мисля, че с забрана няма да можем да решим проблема. В момента работим с системата за разпределяне на квотите. С тази система мисля, че постепенно можем да намалим изхвърлената риба и да се погрижим по този начин нейното количество да бъде контролирано. Надяваме се датското председателство да предложи съответните качествени планове, които се съобразяват с проблемите, се съобразяват и социалната и економическата цена, която трябва да бъде платена. Мисля, че трябва да се е, направят е, допълнителни научни изследвания и да се е, провери техниката, с която се работи. Не бива да пренебрегваме психологическия фактор в този бранш, защото той също е важен за налагането на мерките и за техния успех. Трябва те първа да бъдат създавани капацитети, например за допълнителната обработка на рибата, разтоварена на брега. Такива съоръжения не, няма на всички пристанища. Казвайки всичко това, имам най-ве, предвид най-вече региона на Средиземно море. Там трябва да бъдат изградени допълнителни съоръжения, защото в Средиземно море температурите са доста по-високи, отколкото в Балтийско море. А, същевременно се говори за глобален подход. Комисията иска да наложи такъв глобален подход, но мисля, че трябва да говорим и по-скоро трябва да говорим за съобхватен подход, който да взема предвид и особеностите на околната среда, Аз не съм а, еколог, но смятам, че екологичният фактор е много важен и трябва да се вземе предвид, когато говорим за економическите и социални последици. Тоест трябва да се съобразим с всички фактори, които изброих, за да може мерките да имат ефект. Сега няколко думи за а, прехвърляемите риболовни концесии. Предвидена е система, която предвижда тези концесии да бъдат въведени постепенно – трябва да балансираме от една страна между запазването на риболовните запаси и от друга страна между а, економическия интерес трябва да създадем необходимите условия за това а, да бъдат предпазени дребните рибари и крайбрежния риболов, а, за да не създадем социален дисбаланс. Тоест, тези концесии не трябва да останат само на хартия като пожелание, а да бъдат приложени на практика. Те трябва да допринесат за по-нататъчното сплотяване на Европа. За целта е необходимо да се събере допълнителна информация, най-вече за околната среда и за моделите, по които ще се работи. Предложени са модели за регионално сътрудничество. Нека да вземем, за пример, Черно море. Предвижда се създаването на консултативен съвет, който да членуват е, четири държави, е, някои от които не са членки на Европейския съюз. Същото се отнася за Средиземно море, защото трябва да включим е, страни, които не са членки на Европейския съюз тъй като а, а, на Средиземно море имат излъз и държавите от Северна Африка. Ние с тях си а, делим морето. Много е важно в тези консултативни съвети да се обменят сполучливи и наложени практики. Що се отнася до условията на труд в сектора на рибарството, те също трябва да се подобрят като резултат от реформата и един от силните акценти трябва да се постави точно върху условията на труд, за да може рибарството да се развие в посока а, към професионално рибарство рибарство, което да носи достатъчен добив и да не вреди на околната среда. Също така трябва да видим по какъв начин да запазим заедостта. провеждайки реформата, трябва да се съобразим с настоящата економическа ситуация в Европа и да предвидим необходимите средства. оглед на факта, че рибарството представлява важен економически фактор и заема важен дял в формирането на брутните вътрешни продукти, е, мисля, че трябва да отделим необходимите средства за реформиране на сектора. Е, очаквам с нетърпение вашите коментари за подобряване на доклада. Благодаря господин Серевраса Лавракос. Благодаря господин председател. Този доклад беше много интересен и полезен за мен. Разполагам с време до следващата сряда, за да изготвя изменения относно опор. Ще използвам този документ през уикенда, за да направя своите предложения. Имам много идеи, много мисли, но ще се огранича само до няколко. Как всъщност се определя една дребномащабна лодка? 20 метра беше споменато в едно от предложенията, докато всъщност понякога те са до 14 метра. Тоест има съществени различия. По места как ще разрешим а, тези разминавания? Не съм съвсем сигурен. По първите ви въпроси, когато използваме 2015 като референтна година, въпросът е дали можем да имаме за цел да постигнем поставените цели до тогава. Трудно ще бъде да спазим този срок, когато говорим за максимален устойчив улов. Но ние искаме едно а, законово задължение за спазване на този срок. Можем да заявим, че ако не успеем да изпълним а, тези крайни срокове, то трябва да изпълним своите задължения възможно най-скоро. Но ако кажем това, ще признаем, че всъщност този крайен срок не е изпълним. Второ, относно баланса. Баланса между економическите, социални и екологични фактори. Действително, ние искаме един такъв баланс, искаме максимален брой работни места за рибарите и искаме да осигурим начин на съществуване на крайбрежните общности. Но да знаем, че тук хората зависят от околната среда и най-доброто, което може да се направи, за да се осигури едно дългосрочно съществуване, е да дадем възможност на рибата да се размножава, да прекратим прекомерния риболов. Ето защото този приоритет трябва да бъде на върха на нашия списък, ако искаме да запазим риболовния сектор и за в бъдеще. Относно научните данни. Това е един много важен въпрос. Аз лично не съм видял работен документ на комисията, който да обясни как ще се справим с недостига в научните данни, пред който сме изправени в момента. Ние не разполагаме с научни доказателства, които да са задоволителни в момента. Знам, че много държави членки в продължение на години са задължени да предоставят научни доказателства, но те не изпълняват това свое задължение. И по този начин политиката изпреварва научните данни и това е един проблем, с който трябва да се справим. И на последно място, господин председател, искам да се спра на въпроса за крайния срок от 2016 за налагане на забрана на ам, изхвърлянето на нежелан улов. Преди коледа генералният директор по а, генерална дирекция по норвежко рибарство имахме а, среща, на която той заяви, че този крайен срок не е практически. Ние искаме да намалим количеството на изхвърления улов, но не е възможно и не е реалистично да въведем такава забрана веднага. Бившият генерален директор заяви, че е необходимо да се промени начина на мислене на сектора на практика. Действително, хората се замислят за това, да въведат селективни съоръжения. Ето защо те трябва да бъдат насърчени. Действително, в Норвегия рибарите не са прекратили тази практика, но са намалили количеството на изхвърлените ловени риби. Това насърчаване е част от решението, макар да не е цялото решение. Тоест, необходимо е да го вземем на теория и да го осъществим на практика. Благодаря казва председателя. Аз смятам, че като председател е необходимо да ви насърчавам да се придържате към времето дадено, дадено ви за изказване. Госпожа Лавин и господин Кадек имат думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Салавракос, за вашия доклад е, и работен документ. Много полезни идеи откриваме в него и които ние подкрепяме. Радвам се да видя, че вие насърчавате една добра околна среда като база за бъдещата риболовна дейност. Повдигате много въпроси и наблягате на въпроси, свързани с максималния устойчив улов, дали той е реалистичен и така нататък. Ние сме обсъждали преди тази тема с комисията. Съгласна съм с господин Дейвис, че максималният устойчив улов би могъл да бъде цел. И знаем, че тази цел няма да бъде постигната, но това, което можем да постигнем е един процент на експлоатация на риболовните запаси, запаси на ниво а, максимален устойчив улов. Това е нещо малко по-различно от а, биомаса на ниво максимален устойчив улов. Според мен а, това е тема на дискусия. Не трябва да казваме, че тази цел е нереалистична. Тя може да бъде постигната, мисля също така, че е важно да признаем, че запасването на рибните запаси над нивата, които могат да осигурят максимален устойчив улов, е нещо много важно. Най-напред, защото а, това води до економически ползи, както е доказано на много места по света, но също и защото рибните запаси трябва да продължат да функционират като част от ек които осигуряват една здрава а, среда в океаните. Вие споменавате и социалните и економически фактори. В парламента преди коледа проведохме едно изслушване, но само аз и госпожа Фрага присъствахме. То беше относно екосистемите. Тук, там се спомена, че прекомерният риболов променя структурата и функционирането на морските екосистеми. Беше направена една презентация на проучване, свързано с екосистемите и водораслите. Прекомерният риболов допринася значително към следния феномен, а именно а, разцъфтяване на водораслите. Беше направена една оценка в този доклад а, относно Разходите, свързани с този феномен, 850 милиона евро годишно е оценката за Европейския съюз. Не всички държави членки са включени в тази оценка. И това трябва да се има предвид, когато говорим за реформата на ОПОР и социално-економическите ефекти от нея. Имаме много сериозни въздействие върху социалните и економически а, фактори. Всичко това оказва влияние върху сектора на туризма и много други отрасли. Освен това, съгласна съм, изключително подкрепям параграф 13 относно изхвърлянето на нежелан улов и съпътстващия улов. Изключително важно е бъдещия регламент относно а, Европейския фонд за морска дейност да не насърчава а, рибарите да продължават а, да осъществяват своята дейност и да улавят такъв вид съпътстващ улов. Ето защо те трябва да бъдат насърчени да избягват този тип улов И този улов не трябва да се превръща в един допълнителен източник на доход за рибарите. Относно дребно мащабните лодки. Мисля, че 20 метра е твърде много. В Швеция имаме лодки, които са с такъв размер, но те могат да осъществяват дейност само в крайбрежните зони, а не са включени в тази дефиниция, което е абсурдно. Тук ще спра, господин председател. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Кадек има думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да изрази идеите си съвсем накратко. Относно определението на крайбрежен риболов, това е пряко свързано с регионализацията, защото крайбрежния е, риболов е един и същ в Балтинско море, Северно море, Средиземно море и други. Но всъщност има различни характеристики на крайбрежния риболов в тези зони. И факта, че не се осъществява регионализация на реформата е едно препятствие, пред което сме изправени. Необходимо е ние да действаме по този въпрос, да разрешим проблема в регламента. А относно максималния устойчив улов, преди това обаче искам да поздравя господин Салавракос за добре свършената работа. Аз Споделям вашите тревоги относно реалистичността на крайния срок 2015 година, особено с оглед на това, че липсват надежни научни данни За някои видове крайният срок може да бъде реалистичен, когато говорим за 2013-2014, но за други ще бъде трудно да се постигне нашата цел до 2015. Относно нулев процент изхвърлен улов, напълно съм съгласен и подкрепям. Но а, пълната забрана ще има отражение относно съхранението на борда на съоръженията, а, не всички плавателни съдове са подходящо оборудвани. Относно регионализацията. Ще бъде изключително важно за регионалните организации да бъдат удостоени с повече права, така че да можем да осъществим напредък към регионализация. Смятам, че е необходимо да защитим околната среда. Защитата на околната среда е нашата основна цел. Но не трябва да забравим и защитата на рибарите, което също е наша цел. И не мисля, че тези две цели са взаимоизключващи се. Не мисля, че трябва да избираме само една от тях. Тези, които защитават ресурсите и рибните запаси а, и защитаващите интересите на рибарите, би трябвало да се станат на една страна – Необходимо е да защитим интересите на сектора, както да защитим и ресурсите. Благодаря, председателя. Госпожа Фрага има думата. Искам да благодаря на докладчика. Искам да кажа няколко неща за максималния устойчив улов. Да, съгласна съм. 15-та година може би е твърде амбициозно, но трябва да разглеждаме и новите неща, Както чухме е от господин Стивенсън, трябва да се придържаме максимална степен към а, целите от Йоханесбург. Второ, трябва да подхожда максимално реалистично. Смятам, че в проекто доклада на комисията целта е да се прекрати изхвърлянето на риба и а, на мен ми се струва обаче, че а, трябва да насочим усилията си към плановете за управление. Там трябва да се отбелязват данните, както за изхвърляне на рибата, така и а, максималните а, размери на устойчивия лов по отношение на смъртността от риболова. Защото иначе не може да се достигнат тези цели. Може да а, пишете нещо за 15-та година, но не може да се а, изпълни то реално, ако а, специално обърнете внимание само на изхвърлянето. Управленските планове са в сърцевината на а, регионализацията. Затова е необходимо тази тематика да се подплати с повече а, разпоредби по същество. А, освен това, трябва колкото може по-бързо да започне да се работи по многогодишните а, планове за управление. Когато се говори за изхвърлянето, то да става в контекст, то да се обсъжда в контекста на тези управленски планове. Сега, какво означава крайбрежен риболов? Разбира се, тук можем да а, обсъждаме още нещата, за да ги изчистим а, и да направим а, и да напреднем но а, смятам, че а, по отношение на размера на плавателния съд, ако спрем до там, а, всъщност ще се отдалечим от реалността на а, риболовната професия. Така а, това ме притеснява. Иначе идеите му са а, доста разумни и съгласен съм с а, предлаганата реформа, но тя трябва да се осъществи през призмата на управленските планове. Предложението на комисията не включва такова нещо. Те искат всичко да се зададе предварително и накрая регионализацията. С какво ще се занимава тя? Благодаря ви. Аз не искам непрекъсто да ви напомням, че трябва да следите часовника, но вече няма да се записват допълнително желаящи. Имаме трима, които са записани. Нямам нищо против да ви давам думата, но същевременно ще трябва да се изказвате по-кратко. Не може и вълка да е сит и агнето да е цяло. И ви предупреждавам, следващия път ще трябва да а, бъда по-строг. Имам още 6 точки и половин час. Господин Ферейра. В такъв случай, господин председател, аз а, няма нужда да се изказвам, защото има а, доста въпроси тук, а, но аз ще ги засегна в моя доклад. Благодаря. господин. Съвсем накратко, господин председател, за дефиницията на а, риболова на дребно или дребномащабния риболов. Мисля, няколко пъти вече казвам, че трябва да сме по-смели в а, този подход. Не трябва да свързваме дефиницията само с размер на риболовния съд. Няма друга възможност да, на, да разпишем една дефиниция, която да се а, прилага навсякъде, на изток и на запад. А, трябва тази дефиниция да е достатъчно гъвкава, за да може да описва всички хидрографски а, случаи. И това трябва да е нашата цел по отношение на дефиницията за дребния риболов. Благодаря. Благодаря, господин председател. Нещо много важно за Северно море, Балтийско море, Бискайския залив, а именно относителната стабилност, която записахме през 83-та година в един правилник, за да може страните членки да не се карат непрекъснато помежду си относно риболовните зони, квотите и така нататък. В рамките на този документ ние работим много добре заедно и това е много важно за нас, именно постигането постигането на относителната стабилност. Това исках да кажа. Що се отнася до изхвърлянето на риба в морето, напълно съм съгласен. Не може да продължим да работим така, както до този момент и трябва да започнем най-накрая да използваме ефективно нашите ресурси, който е уловил 10 тона сьомга и 1 тон меджит, изхвърляме го обратно в морето. Това не може да продължава. Трябва да намерим система, по която това да работи. Би трябвало да можем да си разменяме квотите помежду си, но те да не трябва да се валутират. Не трябва за тях да застават някакви банки, които да предоставят пари и да предоставят и да продават тази риба. Uh, uh, Съвсем набързо, господин председател, да благодаря на докладчика. Изключително полезен документ. Много съм доволен, че той се е спрял на въпроса за дефиницията за а, крайбрежните а, риболовни флоти и дребния риболов. Понякога е, това е спорен въпрос, защото се допускат е, понякога кораби, които са по-дълги, но пак са е, такива, че да може да се извършва устойчив риболов. Аз бих предложил 15 метра. Защото при 15 метра там нямаме никакви проблеми с тези хора. Нека да гледаме е, прагматично е, на хората е, на този въпрос. Както казаха и другите колеги, има лодки, които са колкото нашата маса тук на подиума. Благодаря. Госпожа Дон Реструпера от името на комисията, съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Разбирам, че много от тези теми будят а, голям интерес а, сред депутатите. Се надявам в бъдеще да можем а, да ги разгледаме съвсем подробно. Няколко проблема обаче искам да се спра от сега. Особено тези, които, а, се, за, а, които липсват а, от регламента поради законодателния характер, те може би са по-важни в този контекст на общуване в по-общ план. По отношение на включването на научните доклади, това е част от планирането, но въпросът не е законодателен. Как ще разгледаме този въпрос? Ами, ние изготвяме стратегически документ за три основни теми. Как се дефинират целите за напред? как да се осигури необходимото финансиране и човешки капитал с оглед предизвикателствата, които ни очакват в бъдеще и трето как да се подобри или оптимизира ползването на ресурсите в Европа, които винаги, разбира се, са ограничени по отношение на финансови средства и персонал ще имаме заседание през март, организирано от датското председателство и комисията подготвя за него един работен документ, който да представи на заседанието. Когато той е готов, ние ще го предоставим едновременно на държавите членки и на парламента. Ако парламента иска да проведе дебат с комисията по него. Разбира се, не е нужно да ви го казвам. Вие знаете, с удоволствие комисията ще участва в такъв един дебат. И така, съвсем накратко, по въпросите, които бяха поставени. Имаше един въпрос, който определено изпъква. Той прозвуча в изказване на почти всички депутати. Какво имаме предвид, когато говорим за дребен риболов? Трябва да се прави разлика между един фундаментален въпрос и един въпрос, който е по-скоро средство за постигане на друга на цел. Като фундаментално съображение е, искам да кажа, че този а, а, критерий за определяне на, малкия, на малките риболовни е, съдове или флоти. 12 метра. Разглеждахме различни съображения. А, нищо няма, което да се каже, че е перфектно, но тези а, размери, които са посочени, като 20 метра сега, а, мисля, че там няма дискриминация. Знаем каква е разликата между флотите и а, по отношение на а, дребния риболов. А, имаме в някои държави членки по-голяма част от капацитета, а, именно в този подсектор. А, други държави разглеждат въпроса по-рестриктивно. Това е част от а, изчисляването на максималния устойчив улов а, по отношение, чрез смъртността на а, рибите чрез риболов. А, ние, разбира се, имаме а, така, готовност да чуем и други предложения за уточняване на критериите, но винаги говорим за простяване на нашето законодателство. Ако нещо е твърде сложно и не може да се проверява и на контролните органи в държавите членки са необходими много големи усилия, за да се провери дали нещо отговаря за критериите е, за дребен риболов, то тогава всъщност не, няма да постигнем тази наша, наша цел за упростяване на законодателството. Това трябва да го имаме предвид. Освен това, трябва е, непременно да сме сигурни, че не допускаме дискриминация, защото ако имаме критерии, които са разграничителни, примерно ако погледнем подкрепа е, за преструктурирането е, на, и тя да е достъпна за една държава, а не за друга, тук има възможност за дискриминация. Моля ви, казва председателя, да приключвате вече. Благодаря, господин председател. Радвам се на коментарите, които направите, защото доклада всъщност ще бъде общ на всички нас. Ще взема предвид всичко, което се каза в дебата днес. Ще е, поддържам контакт с всички колеги от комисията и се надявам всички да успеят да се изкажат преди да изготвя окончателната версия е, на доклада. Относно дължината на плавателните съдове, за мен това не е най-важният проблем. а, има разлика в дължината в зависимост от това къде а, извършват своята дейност плавателните съдове в Средиземно море, в Черно море или на друго място. Защото има редица предпоставки, които определят дължината на плавателните съдове. Най-вече риболовните съоръжения, които те използват. Основният въпрос, с който трябва да се занимаем, с какви средства трябва да се осъществява риболова, какво трябва да бъде оборудването на всеки кораб, за да може риболова, който той осъществява, изпълнява целите на замисленото от нас реформа в сектора, а именно да бъде устойчив. Мисля, че не трябва да довеждаме нещата до твърде голяма специализация, защото в такъв случай няма да се съобразяваме с общата картина на рибарството в Европа. Ще се радвам на по-нататъчни коментари от ваша страна председателя. Благодаря господин Салавракус. Минаваме на следващата а, тема Европейския фонд за морско дело и рибарство. Господин Кадек има думата да ни разясни как ще излежат нещата във времето. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, ще се огранича само с това да ви кажа какъв е графика. Всички фондове ще бъдат разгледани в комисиите трябва да се следва глобалната ориентация. Общия регламент предвижда стратегическа насоченост, определен стратегическа насоченост на фондовете. Текста трябва да се гласува логично, трябва да се придържаме много строго към ориентирите дадени на първо четене на регламента, както и регламента за общия пазарен ред. Първо трябва да напредне работата по основния регламент. А, това което е, ще се изработи, ще зависи от многогодишната финансова рамка и трябва да вземем предвид всички досегашни дискусии по финансите. Предлагам ви като дата 27 февруари, тогава да е, разменим общи съображения. 24 е, април. А, още една дискусия, след това изслушване за обща политика по рибарството от комисията, 10 юли размяна на мнение и 19 юни също размяна на мнение, представене на доклада 9 октомври размяна на мнение за измененията и 6 октомври а, гласуване в а, комисията. Това е предварителния график, възоснова на който можем да работим през едните месеци. Това е всичко, което исках а, да ви кажа. Първо трябва да направя работата по общия регламент и след това можем да продължим. Госпожа Фрага, някой по графика? Не, госпожа Фрага има думата. искам да споделя с вас едно съображение. Que Днес е, сутринта говорихме с е, действащото председателство. Предложението на комисията за новия фонд е предложение, което предвижда отпадането на субсидиите за флотата. По принцип субсидиите трябва да бъдат премахнати, но тяхното премахване зависи от модела на управление, за да бъде дейността рентабилна. Ако не можем да направим модела на управление по-рентабилен, субсидиите ще продължат да бъдат е, необходими. За това, е, това е за мен един въпрос, като въпроса за кокошката и яйцето. Ако не се промени модела на управление, ще има нужда от субсидии и това е. И това става ясно от оценката на въздействието, направено от е, комисията. Тоест, ние или трябва да променим и двете неща, или да не променяме абсолютно нищо. Аз лично съм за премахване на субсидиите. За целта обаче трябва да се промени модела на управление. Двете неща са във връзка и трябва да го вземем предвид. А ако не променим модела за управление, трябва да запазим субсидиите и това трябва да вземем предвид при определене на решението. Благодаря, госпожо Фрага, казва председателя. Комисията ще получи сега думата. Какво ще кажете за графика? Благодаря, господин председател. Видяхме какъв е графика. Смятаме, че той е реалистичен защото Европейски фонд за морско дело и рибарство беше представен като проект няколко месеца след общия регламент. Той трябва да започне да работи през 2014 година, т.е. решението трябва да бъде взето до средата на 2013 година, след което страните членки да разработят своите програми. Аз Смятам, че е добре това, че датското председателство възнамерява да придвижи дебата напред. Комисията смята, че е важно графика да бъде такъв, че регламентът да бъде прият през 2013 година, а не едва през втората половина на 2013 година, за да може през тази втора половина страните да, членки да изработят своите планове и от 2014 фонда да работи, заработи. Ако няма въпроси, казва председателя от страна на господин Кадек, минаваме към точка 16. Дребно, мащабния и непромишлен риболов. Давам думата на господин Ферейра. Um, um Благодаря, господин председател. Изготвил съм работен документ, с който се надявам скоро ще разполагате. Сега ще направя кратък преглед на някои от темите в моя работен документ. Така че да имаме една начална точка за нашата дискусия. Смятам и дребномащабния и непромишления риболов за целите на нашата дискусия да наричам дребномащабен риболов. Необходима е една дефиниция, за да знаем за какво точно говорим, тъй като дейностите в различните държави членки са много различни и е необходимо да приемем това. Въпреки това, можем да кажем, че има и голям брой характеристики, които определят дребномащабния риболов. Кои са те? Дребномащабния риболов в сравнение с други сектори, които обикновено наричаме едромащабни или промишлен риболов, дребномащабния риболов е по-тясно свързан с економически и социални структури в крайбрежните общности. По-тясно свързане с традициите и с културата на тези а, общности. На второ място, Дребномащабният риболов се, изпълни... се осъществява по-близо до брега. На трето място, тук имаме пряко човешко участие. Използва се повече работна ръка. Освен това, риболовните принадлежности са по-селективни, по-малък е а, по-малко е въздействието върху рибните запаси. Освен това, древномащабния риболов обикновено съставлява част от по-малки пазарни вериги. Обикновено крайната дестинация не е преработване, а директна консумация. Има и други аспекти на дребномащабния риболов, но според мен тези са най-важните. Освен това, тук участват микропредприятия, семейни бизнеси, които изпълняват този вид риболов. И според мен, именно тези характеристики показват, че въпреки огромното разнообразие в различните части, където се практикува древномащабен риболов, има и нещо общо между различните видове дребномащабен риболов а, а, в противовес на промишления риболов. Действително трябва да има модели, които да са създадени съответно с характеристики на дребномащабичните места. Важното е да се направи анализ на предложенията на комисията и да видим до какво ще доведат те и какъв, какво ще бъде въздействието върху древномащабния риболов като цяло. Без да влизам в излишни подробности, спецификите на древномащабния риболов не са взети в предвид в достатъчна степен в документите на комисията – Предложението на комисията се съсредоточава върху а, управлението на опор и сектора на дребномащабния риболов не е включен в дискусията на мерките, които трябва да се изпълнят. Необходима ни е една система за управление, която взема предвид спецификата на дребномащабния риболов и проблемите, пред които е изправен той. Но въпроса не взема предвид голямото разнообразие ситуации, които съществуват. Приета е една дефиниция, която обаче не отговаря на реалността. Въпроса за ограничението от 12 метра беше повдигнат. И в тази връзка смятам, че трябва да обсъдим и други аспекти на дребномащабния риболов. Предпазните клаузи относно прехвърляемите риболовни концесии ще предизвикат известни трудности от гледна точка опазване на интересите на дребномащабния риболов. Комисията отчита ефекта, който неизбежно ще има системата във връзка с концентрациите на дейности в този сектор. До известна степен това може да се предотврати. Беше въведен критерия за дължина от 12 метра – но предвид а, начина на функциониране на пазара, това няма да предотврати концентрацията на по-големи оператори. На по-късен или по-ранен етап това ще се случи на национално и на европейско ниво. Ще видим как а, едни държави членки закупуват а, позиции в други. Освен това, от гледна точка на предложението на общата организация на пазара, там не са засегнати проблемите, пред които е изправен дребномащабния риболов, намаляването на цените на едро, разпределението на приходите по веригата на стойността, С забраната на изграждане на нови пристанища и нови рибни пазари, комисията не взема предвид дребномащабния риболов и а, колко, разнородни са, колко разнороден е той в различните държави членки. Необходимо е древномащабният риболов да продължи да съществува и за в бъдеще. Ето защо не можем да пренебрегваме средствата, които се разпределят за него. Какво се случва в земеделието на ниво Европейски съюз? Има пречки пред това младите хора да влизат в този сектор – и моя въпрос е как се очаква растеж на този сектор предвид в каква ситуация е дребномащабния риболов в много държави членки. А тази ситуация съвсем не е добра. Спомена се а, събиране на данни и информации, а, информация. Това е изключително важен въпрос, защото доброто управление изисква наличие на а, добри данни. А за древномащабния риболов информацията е още по-необходима, защото управлението а, на древномащабния риболов а, поставя големи предизвикателства предвид а, голямото разнообразие на тази дейност – Управлението е много сложно и за да можем да го изпълним, се нуждаем от информация. И в частност, необходимо е да проучим изцяло сектора на дребномащабния риболов от гледна точка на неговите характеристики, да видим къде се осъществява тази дейност, по какъв начин, какви са количествата, които се добиват и кои риболовни дейности групираме под названието древномащабен риболов. Ето защо не трябва да пренебрегваме общностното финансиране за събирането на данни и информации, а това не е отразено в предложението на комисията. Относно много, многогодишната финансова рамка. Освен това, Управлението на риболовната дейност е изключителна компетентност на Европейския съюз. Информацията е нещо, за което държавите членки трябва да плащат, но необходимо е да се увеличи финансирането от страна на общността за събиране на данни – и за предоставяне на информация. Необходими са конкретни предложения. Тези предложения ще намерите в работния документ, който ще получите и се надявам, че ще имаме възможност да ги обсъдим. Най-напред ние смятаме, че както беше предложено в много от резолюциите на парламента, е, необходимо е да има а, програма за подкрепа на древномащабния риболов, а, която да бъде свързана с съществуващите инструменти по финансовия план, съгласно многогодишната финансова рамка. Необходими са и други инструменти, които да подпомогнат справянето с конкретните проблеми, пред които е изправен този сектор и които да позволят риболовните, риболова да бъде устойчив. Необходимо е да осигурим минимални условия и средства за функциониране на дребномащабния риболов и намаляване на флотите, като в същото време се има предвид здравословни и безопасни условия на труд, както и екологичните аспекти. В предложението комисията се съсредоточава върху екологичните аспекти. Доклада на господин Салавракос също отчита тези съображения, но няма конкретни предложения във връзка с социалните и економическите аспекти. В а, тези аспекти има една а, доста сложна ситуация в различните държави членки. Системата и програмата за подпомагане на дребномащабния риболов а, трябва да предоставя помощ за младите хора, които искат да се присъединят а, към а, този сектор. Необходимо е да се осигури финансиране за професионално обучение. Също така е необходимо да признаем а, и дейностите, които се осъществяват на суша, както и ролята на жените в рибарството и най-вече в дребномащабния риболов. Дребномащабния риболов трябва да бъде разграничен от промишления едромащабен риболов, а най-добрият начин да защитим дребномащабния риболов и да осигурим ефективно и устойчиво управление – е да разграничим отделните периоди за осъществяване на риболов. В различните държави членки имаме различни зони, в които се осъществява риболов на различни видове риби. екологичните аспекти, социалното сближаване в различните региони не трябва да остават на заден план. Предложението на комисията е насочено предимно към пазарните аспекти и към отслабване на публичните инструменти, които подпомагат сектора. Ето защо искам да изразя силното си несъгласие относно а, това, което чухме преди малко от колегата Фрага. Дребномащабния и непромишления риболов трябва да се разглежда във връзка с субсидиите. Когато имаме ограничение от 12 мили, това е едно добро начало – Комисията предостави една първоначална оценка, с която ние сме съгласни и а, би трябвало да се възползваме от нея. Вместо да има дерогация, трябва да имаме един а, постоянен фактор. И вероятно тези 12 мили могат а, да бъдат а, разширени съгласно континентални платформи. Ако постигнем успех в тази насока, Трябва да имаме предвид това и когато говорим за най-отдалечените райони. Също така, създаването на извънредни мерки предвид структурните недостатъци на древномащабния риболов Сектора е изложен на повече промени а, и сътресения. Днес а, положението е още е по-лошо в резултат на нестабилността на пазара и ниските цени на едро, както и увеличените а, производствени разходи, например са гориво. Трябва да имаме предвид а, едни механизми, които биха могли да влязат в действие при извънредни ситуации, например бедствия или колебания в цените на горивото или пък програми за управление на запасите. Необходимо е да осигурим една подкрепа за опазване на ресурсите – това е изключително важно за устойчивостта на риболова. Необходимо е да се уверим, че дребномащабният риболов получава необходимата подкрепа. Dificuldades muito grandes que hoje a пекена пешка. de organização Необходимо е да се отчитат трудностите пред древномащабния риболов и да обърнем повече внимание на развитието на професионалистите от този сектор. Необходимо е групите на рибарите да вземат участие в изпълнението на опор. Има огромни ограничения относно участието на тези риболовни организации и за това са ни необходими мерки за справяне с този проблем. Председателя, благодаря господин Ферера за вашата презентация. Пет души са изразили желание за изказване. Госпожа Лавин има думата. Uh, you, благодаря, господин председател. Благодаря ти, Клао, за доклада. Интересно ми е много да видя какви ще бъдат твоите предложения след твоя анализ. тук някои неща вече е, прозират, но вие, <clears throat> ние виждаме твоето виждане по един изключително сложен въпрос. Мнозина вече се опитват да намерят дефиниция за дребномащабния риболов и е, казват, че това е трудно. Бих казала, че не е толкова очевидно, че е, най-важното е, е да е дребно мащабен. Според мен най-важно е риболова да е устойчив. За съжаление, е, западането на морската среда, включително свръхулова доведе до там, че а, и дръбномащабния риболов има преколено голям капацитет и нанася вреди, вреди на морската среда и много области се налага да бъде съкратен. А, трудно ще бъде това и трудно ще се решава този въпрос. Това е предизвикателството. Мисля, че един от важните аспекти, които трябва да се изтъкнат, както и ти го казваше, съвместното управление. Да се чуе гласа на дребния рибар, защото тези хора често чувстват, е, че организациите на производителите не отразяват достатъчна степен техните интереси. те наречената ОС 4 включва няколко стотин проекта в цяла Европа, а средно по 3 милиона евро на проект – и те могат да правят различни неща, да увеличават добавената стойност на улова, да, да се включат в обучение и да се занимават и с други странични дейности, освен риболова. Но искам да подчертая, че тези средства могат да се ползват и от дребните рибари. Ако те се обединят, могат да видят как могат да осъществяват съвместно управление и да отстояват реално своите интереси, евентуално при, приват, при опасността от приватизация на морето. Надявам се, това ще бъде подчертано в твоя доклад. До бавената стойност към улова за мен е отрешаващо е, значение за дребните рибари. Дребния рибар не може да оцелее само от цената на улова, защото всъщност посредниците са много за това трябва да се насочат усилията към добавената стойност и, и прилагането на най-добрите налични технологии. Този принцип трябва да се отнася и в, към рибарството, включително при дребномащабното. Освен това, тези хора трябва да получават приоритетен достъп към дадени рибни запаси, за да ги потребяват. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм от най-селските райони в Ирландия и за това никога не бих подценил значението на дребномащабния риболов. А, съвсем ясно чухме в а, а, изложението на колегата социалното значение, економическото значение а, традиционното им значение. Освен това, те са съвсем а, близо до а, брега и поради размера на а, корабите не могат да се от, отдалечават много, макар че комисията твърди обратното, но това може да е доста опасно, така че е заплаха за живота и здравето на рибарите. Що се отнася до персонал, персонала? Това са двама-трима рибари в една лодка. Това е поминък, издържа семейства в най-селските райони в Европа. И разбира се, става въпрос за райони, където на практика няма альтернативен поминък. Това са хора, които нямат достатъчните необходимите финансови средства, за да се занимават с селско стопанство. Разбира се, в други региони те могат да имат тези възможности, но от друга страна пък те не работят като рибари 52 седмици в годината по 8 часа на ден. Това са хора, които ползват сезонността, те нямат друга работа, те са безработни и ако не упражняват този занаят, ще бъдат на социални помощи или без никакви доходи. И сега да се говори, че те отговарят за унищожаването на а, запасите в морето, това е Просто не бива да се допуска да се хвърля а, черна боя по тези хора и да се рисува техния образ със същата четка. А, те всъщност нямат достъп до големите пазари. Това са лодки до 12 метра. И както се казва в документа, на комисията трябва да се върнем към а, традиционните плавателни съдове. А в Ирландия това са 15-метрови лодки. И това са едни смели хора. Те излизат с тези малки лодки и а, понякога морето а, застрашава техния живот. Те не могат да разчитат на друго, освен на собствените си ръце, за да се спасят и извинявайте, че се повтарям, но не е тяхна е вината, а те осъществяват екологосъобразен устойчив риболов. И така а, се, ще се радвам да продължим а, да говорим по-нататък по, а, работния документ. Благодаря. Благодаря, аз бях доста сдържана днес и не се изказах много пъти, защото а, гласа ми не е такъв какъвто трябва да бъде, но а, в момента не мога просто да си замълча. Искам да благодаря на господин Ферейра. В а, общата политика по рибарството, според нас, а, дребномащабния риболов не намира място, мястото, което му се полага. Мисля, че доклада на господин Ферейра ще стане един много важен документ за нашата бъдеща работа, за което му благодаря. Първо трябва да успеем да намерим дефиниция. Моята лична дефиниция отдавна не борави с величината дължина на лодката, а по-скоро с количеството на улова бих е, искала да концентрираме дефиницията върху количеството на улова. Едно нещо искам да изясня. Дребномащабният риболов не е винаги добър. Дребномащабният риболов е свързан както с екологични, така и с економически проблеми. И ние трябва да се погрежим за това а, дребните рибари да, да имат не само а, работа, с помощта на която да финансират своето съществуване, но и да бъдат обучавани. Последно изречение от мен. Благодарна съм, че в парламента взехме решение трите най-важни фондове, Селскостопанския фонд, Кохезионния фонд и а, Социалния фонд, да а, отворим за мерки от сферата на обучението. Благодаря, госпожо Родос, господин Перилов. Благодаря, господин председател. Аз съм нов в тази комисия и затова първо ще поздравя всички колеги, ще поздравя председателя и колегите. Много внимателно ви слушам. Аз съм от южен регион на Италия с голяма крайбрежна ивица. Знаете, Южна Италия почти цялата е крайбрежи. Много внимателно слушах това, което каза колегата Ферейра а, и искам да дам моето лично мнение. Времето ни притиска, но едва сега получихме работния документ. А, сигурен съм, че за бъдеще ще имаме възможност за по-задълбочена дискусия, но сега искам да кажа няколко неща. Дребно мащабния риболов. А, е тясно съвързан с региона, в който се осъществява. Това трябва да стане ясно от документа. На първо място, тук става дума за рибари а, и риболовни предприятия, които са семейни. А, тях трябва да издигнем а, това, което е много важно за мен е нещо, което също беше споменато от господин е, Ферейр. а именно а, е, да подкрепим младите рибари, новото попълнение в бранша. Трябва да ги подкрепим а, е, с мерки за професионално обучение. Това за мен наистина е много важно, защото а, дълги години съм работил в Сълскостопанското сдружение на моя регион и с подобни мерки успяхме да постигнем отлични резултати. Мисля, че с подобни мерки за обучение ще подготвим сектора по-добре за пазара. Имам един въпрос. Можем ли да включим и идеята за така наречения риболовен туризъм, защото такова нещо всъщност се практикува в цяла Европа. И поне в а, а, наченки. Това е първото ми изказване в тази комисия. Колегите говориха много по-дълго от мен, така че ми дайте време да кажа последното, което не бива да подценяваме, а именно природните бедствия. Във връзка с природните бедствия също трябва да се подкрепят е, рибарите, тъй като много често те са засегнати и все по-често ще бъдат засягани в бъдеще. Госпожа Миранда има думата. Благодаря. Благодаря, господин Ферера. Поздравявам ви за доклада. Искам да ви обърна внимание на това, че ние в Комисията по регионално развитие ще изработим становище. в което също ще включим защитата на дребните рибари. След, господин Гробарчик, благодаря. А, искам само да кажа, че 100% подкрепям това, което се каза от господин Ферея. Нашата цел е дребно мащабния риболов да продължи да работи на основа на общата политика по рибарството. Тази политика трябва да го подкрепя. Дребномащабният риболов е в конкуренция с големите е, предприятия и не може да издържи и да оцелее в условията на тази конкуренция. Затова ние трябва да се погрижим за оцеляването на дребномащабния риболов. при древномащабния риболов е доста по-голям шанс да се запази баланса, а именно като се запази традицията, предавана от поколение на поколение. Така че можем да продължим да работим върху това, което се предава през поколенията. Ценното е, че дребномащабният риболов не само изкара своето препитание, но влага и доста емоция в това, което прави госпожа Патрао. Благодаря, господин председател. Ние в Комисията по рибарство винаги сме се застъпвали за насърчаването на дребните рибари. А, е, малко скептично се отнасям към това, което а, е, се каза. А, а, тук, защото някои говориха за дребните рибари като за рибари, които а, увреждат околната среда. Мисля, че първо трябва да преосмислим дефиницията. Дребномащабният риболов е, е, е риболов, който поради риболовните съоръжения, които използва, слабо влияе върху риболовните запаси. Мисля, че трябва да а, се погрижим за това дефиницията да стане по-добра. Още един аспект липсват необходимите средства за насърчаване на дребните рибари. Дребните рибари се занимават на Дре... Дребномащабния риболов не само осигурява съществуването на много семейства, улавяйки и продавайки риба, а, а опазва и крайбрежието като регион. Затова не съм съгласна да бъдат въведени прехвалямите риболовни концесии, без да се разпределят правомощията и да се предвидят адекватни мерки. А, а по какъв начин ще се отнасяме към древните рибари в а, задморските територии, в крайно отдалечените региони? Защото парламента иска да намали а, опасностите, на които са изложени тези рибари. А, господин Милана, съвсем накратко. Докладчик е изготвил един отличен текст. Искам да очертая обаче и въпросите на местния пазар. Мисля, че трябва да помислим в доклада за защитата на древните рибари в условията на конкуренцията. Второ, също във връзка с основния регламент, но и във връзка с новата политика. В момента се опитваме да изготвим новата политика като концепция и стратегията, която ще изберем е важна за дребномащабния риболов. Имам предвид използването на морето като ресурс. Ще обясня какво имам предвид. Ние сме пасивно настроени спрямо управлението на морето. А, дребномащабният риболов обаче играе ролята на социален буфер – а, през годината знаем, че има периоди, при които е забранен а, улова а, на определени видове. Се опитваме да обещатим древните рибари за това, но също време да им дадем възможност за отдих, за почивка, за да може след това те да продължат да работят. Това е период и в който риболовният запас трябва да се възстанови. Не знам какво трябва да направим. Дали трябва да а, създадем природни паркове или зони, забране, в които риболова е забранен. А, може би не трябва да има зони, които за дълги периоди от време да бъдат забранени за риболов. Тоест, за известен период от време да се забранява улова на риба. Това ни е необходимо по места – Тази забрана а, до голяма степен засяга а, рибари и крайбежния риболов, защото ако не направим така, че да позволим на морето да произвежда биомаса, а, сектора ще продължи да се свива. А, необходими са ни дейности, които предвиждат а, стъпки в посока към това, което вече се каза. Благодаря, каза председателя. Давам думата на комисията. Благодаря. Ще бъда изключително кратък. Благодаря за тази инициатива. Искам да се извиня за моя колега, който трябваше да отиде на друго заседание днес отсъства. Много важна за комисията е древномащабната флота, във връзка с която е въведен конкретен режим. Няма да се впускам в дискусия на дефинициите и елементите на този режим, но ние сме взели предвид всички предложения на този етап и очакваме доклада. Искам обаче да се спра на няколко елемента, които бяха засегнати по време на дискусията и които трябва да се изяснят. Най-напред, ние въвеждаме конкретен режим за дребномащабните флоти във връзка с новия режим за контрол Разгледали сме административните а, тежести, както и тежестите свързани с разходите. Освен това, има няколко радикални промени. Например, когато говорим за управление на флотите, изключваме дребномащабните флоти, съгласно нашата дефиниция. Изцяло ги изключваме от управлението на флотите и от схемите за намаляване на флотите. Това е направено с оглед на настоящата ситуация. Има и други елементи. Повечето елементи, които бяха засегнати днес, имат своето място в предложението за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Има много елементи, свързани с обучението, с представителството на древномащабните флоти, ние предвиждаме елементи, като, например, консултантски услуги за малките предприятия. Също така имаме конкретни подпомагащи пазарни мерки, които ще бъдат засегнати във връзка с многогодишната финансова рамка. Благодаря, казва председателя. Господин Ферера, искате ли да обобщите? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за изказаните мнения. За съжаление, не мога да се спра на всеки от повдигнатите въпроси по-отделно, но ви уверявам, че съм ги взел предвид. Искам само да се спра на няколко въпроса, които бяха повдигнати от колегите. Въздействието на дребномащабния риболов. От гледна точка на определянето на идеята за древномащабен риболов, ключов фактор е въздействието, който, което този сектор оказва върху ресурсите. Това въздействие е много малко. Беше споменато, беше споменат така наречения кумулативен ефект – на дребномащабните флоти върху ресурсите. Това, разбира се, не трябва да се пренебрегва и за това аз самия заявих, че трябва да подобрим информацията във връзка с този тип риболов от гледна точка на това колко са тези флоти, съдове, къде осъществяват риболовна дейност, какви количества риба улавят. Ето защо е необходимо едно всеобхватно проучване, за да можем да управляваме нещо, което наистина добре разбираме. Това не може да се случи от Брюксел защото по този начин няма да вземем предвид конкретната ситуация в отделните държави членки. Това ясно се вижда на нивото на дребно мащабния риболов. Ако искаме да разполагаме с по-добри данни, това означава, че са необходими повече финансови средства за получаването на тази информация. Относно свръхкапацитета. Искам да кажа най-напред, че Комисията спазва а, дефинициите на свръхкапацитета, но необходимо е да се изясни къде има свръхкапацитет, в кои сегменти на флотите. Необходимо е да определим по-подробно описанието, за да излезем извън на рамките на общото определение на свръхкапацитета. Необходимо е капацитета да отговаря на съществуващите ресурси. Има два начина. Можем да разгледаме количествените и качествените характеристики на флотите. Това, което прави комисията обаче е да се занимава само с цифрите. Те заявяват, че е необходимо да се намалят, да се намали броя на флотите. Операторите в този случай ще напуснат пазара, защото са по-малко конкурентно способни в економическо отношение. От гледна точка на социалното и економическото измерение, може би именно те са най-устойчивите. Ето защо не трябва да пренебрегваме качеството, когато говорим за свръхкапацитет. Ако искаме да запазим този сектор, който да бъде социално и екологосъобразен – трябва да имаме предвид измерението качество. Това, което е пропуснато, е, че много често економически устойчивите оператори не винаги са тези, които са а, социално и екологосъобразни. Госпожа Лавин спомена подобряване на доходите в сектора, а именно едно по-справедливо разпределение на приходите. Беше споменато и беше спомената и диверсификацията. Ако разгледаме диверсификацията като едно допълнение, а не като един инструмент, който замества всички дейности, които могат да допринесат за стимулирането на сектора, добре. Но не трябва да говорим за заменяне на риболова, когато става дума за общности, които зависят от този сектор. Бяха повдигнати други въпроси, на които няма да имам време да се спра. Господин Милана зададе въпрос във връзка с спортния риболов, който може да окаже въздействие. И относно съревнованието между този тип риболов и дребномащабния риболов – също така беше споменато и управлението на морските зони, различните видове за използване на морето, както и предпазните клаузи, свързани с древномащабния риболов. Всички тези въпроси съм включил в първоначалния ми не съм включил в първоначалния ми документ, но смятам да включа в хода на нашата работа. Относно резервите, те не трябва да остават извън нашето полезрение и смятам, че ще бъдат част от компетенциите на държавите членки и на органите по места. Управлението ще се осъществява на регионално ниво. И сега ще се върна към дефиницията на дребномащабния риболов. Аз е, споменах няколко различни критерии. Като цяло ще обобща, че има четири критерия, които никога не могат да бъдат пренебрегнати, когато говорим за дефиниране на дребномащабния риболов. Най-напред това е въздействието на риболовните съоръжения върху морската екосистема. На второ място економическите характеристики и състава на екипажа и крайната дестинация на продуктите. Има и други аспекти, като размер на плавателните съдове. Смятам, че това са основните критерии, които трябва да бъдат взети предвид. В Зелената книга са споменати тези аспекти и а, този документ беше одобрен от парламента. Освен това се взема предвид огромното разнообразие в държавите членки. Благодаря, казва председателя. Преминаваме към точка 17. Моя вината, че не ви прекъснах, но разполагаме с 25 минути и 4 точки от дневния ред, които трябва да разгледаме. Затова трябва да действаме бързо. Най-напред искам да ви помоля да искате а, думата в хода на нашата работа. Ще имаме а, двама оратори и след това 6 или 7 от вас ще получат правото да се изкажат. За това моля веднага да кажете, ако искате да се изкажете. Господин Милана има думата. моля да ни представите своето проекто становище относно освобождаването от отговорност за бюджета за 2010. Последния път проведохме една доста продължителна дискусия. Това е едно становище относно доклада на Комисията по бюджет. Както знаете, имахме възможност да Приветстваме становищата на комисията и на Сметната палата. Искам да отбележа три основни въпроса, които са част от това становище. Най-напред 97,2% изпълнението на бюджета – една а, много добра цифра от гледна точка на разходите. Имаше проблем по глава 15 а, а, във връзка с пазарите на риба и рибни продукти, във връзка с а, разходите в най-крайните региони. Доколкото разбирам, комисията е компенсирала тази разлика в началото на следващата година. Има запитване във връзка с инвестиция, направена в Германия. Трудно е да се обобщи това, но този процес тече от 2001 година. Очевидно вървим към приключване. Комисията предложи да приключим тази глава. И още нещо. Във връзка с точка 7, аз исках да се направи разграничение между разходи за споразумения за рибарство, т.е. между търговски елемент и между елемента свързан с финансова подкрепа за сектора. 72% са разходите за споразумения за рибарство. 27% е цифрата за финансова подкрепа за сектора. В становището ние сме поискали от Сметната палата да излезе с доклад относно качеството на разходите. Смятам, че той ще бъде полезен, когато а, обсъждаме самия фонд и когато обсъждаме опор като цяло. Разбира се, политиката получава финансова подкрепа Благодаря на Джереми и на всички колеги. Без него нямаше да бъде възможно да разгледаме съобщението в такива детайли и да излезем с тези предложения. Благодаря, казва председателя. Няма желащи за изказване. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко благодаря на докладчика за прекрасното сътрудничество по становището. Ще се спра на два момента. Първо, инвестициите в Германия. Искам да информирам парламентарната комисия, че в момента е, има екип от Генерална дирекция морски въпроси, които извършва валидиране от съответните, на съответните органи и след това ще може да си направим извод за, за становището на аудиторите. После по параграф 8. Там се прави предложение изплащането на подкрепа а, или по-скоро достъпа до тези средства трябва да се обвърже с реализирането на поставените за сектора резултати. Много напреднахме по тази ос за сектора, но когато се прави разлика между достъп и до финансирането в зависимост от резултатите сектора и за оста а, и няма връзка с единното плащане за сектора по отношение на оста. Защото всъщност поставането на такова изискване е, една бедна страна ще бъде изключително затруднена. Ние ще кажем, че нашите кораби ще излизат на риболов, но ако не се напредне достатъчно по освояването на помощта за сектора, няма да ви даваме пари по тази ос. Тоест, едно такава промяна е наложителна. Благодаря. Аз искам да потвърдя този подход. С удоволствие чувам, че нашите идеи може да са помогнали за изясняване на а, този въпрос като цяло. И много се радвам на такава една новина. Искам просто да подчертая идеята по 8, параграф, а, защото мисля, че тя е ефективна и полезна. 27 януари е крайния срок за измененията. После ще гласувам. Да, благодаря ви. На обяд на 27 януари е крайния срок. Точка 18. Предвид на това, че нямаме време, предполагам, трябва непременно да свършим 12.30, за това предлагам а, 20 точка да видим сега и да я оставим за утре, както и 26-та защото 26-та отпадна. 20-та отива на място на 26-та и сега 15 минути за три теми просто е невъзможно. Аз а, мисля, че нещата не трябва да се претупват, затова не трябва време. Ще се постарая всички да си спазват времето за изказването сега. Точка 20 става 26 за утре. Утре ще разглеждаме. 18 точка. Освобождане е отговорно във връзка с изпълнението бюджета за 2010 Агенция за контрол на рибарството. Господин Йорго Хацимакакис, имате думата. Благодаря, господин председател. Тук става дума за освобождаването отговорност на Агенцията за контрол на рибарството. Първо искам да благодаря на директора на Агенцията за контрол на рибарство, господин Макхейл, който присъства да благодаря на Сметната палата, с а, която така или иначе работя а, добре като член на комисията по контрол на бюджет и да благодаря на моя сътрудник от секретарията. А, е, имахме надвишаване на бюджет с около 1 милион, от 10 на 11 милиона миналата година по същия начин 10 милиона и 620 хиляди евро бяха похарчени. 45 работни места има агенцията. Установихме, че системата за вътрешен контрол работи отлично и трябва да похвалим агенцията за това, че е, вътрешния отдел за финансов контрол е, се използва заедно от тази агенция и ЕМСА, което е чудесно и трябва да се похвали. Намерихме само няколко точки, по които имахме основания за критика, някои забавени плащания. Е, мога само да похваля агенцията за това колко добре и колко бързо работи агенцията с нас. Тук искам да отбележа, че агенцията CFCA не се казва по този начин, не Community, а European Fisheries Agency, т.е. EFCA. Оценката на сметната палата, за която отговаряше ирландец Иен Ошия, беше положителна коректно бяха изложени всички финансови операции, транзакциите са законни и са извършени по съответния ред. Критиката ни е заради това, че не е спазен принцип за годишно използване на средствата. Е, суми бяха пренесени от 2010-2011 година. Агенцията се съобрази с тази корекция през 2012 е, година. Междувременно е, агенцията има печат с дата, тъй като такава липсваше и тази грешка за бъдеще няма да се повтори критика имахме във връзка с подбора на персонал, защото трябва преди избора на съответния човек да се съобщат всички критерии. Агенцията ще го направи своевременно. Подобни проблеми, между другото, има и при други агенции, така че това, което споменах като, като критика, не е нищо особено. Агенцията е доста млада, съществува едва от 2005 година. Установихме, че тя много бързо се учи от грешките си. Седалището на агенцията е в Виго. Ние ги посетихме през миналата година. Септември-октомври ще има друго посещение. Вратите там са отворени за нашите посещения. Затова искам да препоръчам на комисията и на парламента да освободи отговорност агенцията за контрол по рибарството. Защото знаем, че те работят добре. Благодаря. Благодаря. Няма желаящи да се изкажат по тази тема. Давам думата на представителята на комисията. Um, благодаря много. Искам да благодаря на докладчика. Според нас това е един много позитивен доклад и отразява висока оценка за работа на колегите. Също така има и коментари за други въпроси, свързани с вътрешния контрол. По параграф 4 искам да ви уведомя, че всички изключително важни е, приоритетни препоръки, които бяха дадени от аудиторите, е, са изчистени и това е установено при е, одита през октомври. За препоръките от Сметна палата ние съобразихме с тези коментари, приложихме ги. Това не предполагаше големи промени в нашия начин на работа, а само минимални а, такива. И искам да ви уверя, че в тази област работим в правилната посока. Благодаря. Благодаря ви. Няма какво да се добави тук. Еми тогава искам само да кажа, че крат, крайния срок е 27 януари по обяд за внасяне на изменения. 19 точка изменение на регламент 1300-2008 за създаване на годишен план за запас на херинга, намиращ се на запад от Шотландия и риболовните дейности по експлуатация на този запас. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Извинете, казва председателя. Първо искам да дам думата на комисията, просто да направя увод и след това ще дам думата на докладчика. Господин Фрис от комисията. Извинявайте, господин Симпънс. Да, аз съм Бернард Франк и отговарям за този въпрос от Генерална дирекция Морски въпроси. Това предложение е част от по-обща инициатива за синхронизация на редица актове, прияти преди Лисабанския договор, с разпоредбите на Лисабонския договор по отношение на делегирането на някои правомощия а, изпратих писмо от името на а, господин Шевкович а, през юли до парламента, където са изложени тези а, наименованията на тези актове. Видяхме, че този обаче регламент е бил пропуснат и за това а, той също трябва да бъде адаптиран. Това е било пропуск, който ние сега коригираме. Предложението с две думи съдържа три, три изменения на план за управление на херингата за член 7, като там целта е просто в плана да се управлява рибния запас с оглед постигната максимален устойчив риболов. Заложеният норматив е даден в член 3 Посочени са стойности за смъртност на рибата, както и за биомаса на запаса. Това се основава на научни съвети. Е, естествено, ежегодно е, индикаторите да се променят. За сега в управленския план право за да прави това имаше съвета, но по силата на Лисабонския договор това не е възможно. Това е правомощие на комисията и за това искаме да се делегира правото на комисията за нанасянето тези технически е, корекции. Второто предложение за изменение става въпрос за член 8 за прегледа и преръ и редактирането на плана след няколко години и предлагаме да, цифрата да стане 9, защото а, това е така при другите случаи. Има процедура, комисията прави оценка, ако е необходимо се прави предложение за а, съответно съвременяване. Третото изменение е съвсем техническо. променя се а, географския план – това вече не е в член първи, а се прехвърля в раздел а, определения. Това са предложенията за изменения към текста. Аз, както казах в началото, това е едно предложение от поредица такива за осъвременяване на тези планове за различните видове риболов с отчитане на разпоредите на Лисабонския договор. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Стивенсън. Благодаря. Благодаря на комисията. Имам някои проблеми тук с техните предложения. Този план е в младенческа възраст, но вече стабилизира този запас на запад от Шотландия. Въпросът е с премахването на географска дефиниция. Ни трябва един а, такъв план да включва целия, а, цялата зона 6А. Този план беше изготвен заедно с ИСЕС и с регионалния съвет по пелагичните видове се отнася само за северната част на 6А за херенгата, а има и запас в южната част на 6А. Като се премахва генерално тази географска дефиниция, ние всъщност се опитваме да управляваме два вида, два различни запаса. Това ще причини хаос и няма да даде желания резултат. Имахме много добър план за херингата за северната част на 6А. Не, оставете го така, не дейте да обърквате нещата. Освен това, вие говорите за синхронизиране с а, договор за функциониране на Европейския съюз чрез делегирани правомощия, на практика изключвайки нас парламент, парламента от процеса. В този план на 4 години се изисква вие да провеждате а, консултации с регионалния съвет и с научно-техническия. А, вие сте го махнали. Казвате, че в 4 годишния период няма повече да има консултации. Ще променяме ние нещата както преценим по силата на делегирана акта и само при проблем може някой друг да се намесва. Много съжалявам, това никак не е удовлетворително и ще е, внеса изменения е, в този смисъл. Благодаря сега господин Кун. Като докладчик в Сянка и член на НП, мога само да подкрепя това, което каза господин Стивенсън. Тези многогодишни планове за управление, изградени като схема от комисията, трябва да почиват на научни данни за смъртността в следствие на риболова, за количеството на биомасата и така нататък. Всичко това е окей. Okay. Но така, както каза господин Стивенс, трябва да се съобразим с местните условия на различните риболовни региони 6 и 6А при този вид е, херинга или 7, както се каза също. Затова е важно тук в Европейския парламент да обсъдим тези въпроси, да не ги оставим само в ръцете на съвета. Председателство на съвета от Дания казаха, че общо допустим улов се определя в съвета, а, а, а прехвърляемите концесии тук в парламента и с комисията. Затова аз подкрепям предложението на господин Стивенсън. Комисията. Само едно разяснение, ако ми позволите трябваше да го спомена предварително. Относно а, първата забележка за географското измерение. Ние направихме грешка при предложението си. Идеята не е да се разшири географската зона, това е техническа грешка в предложението, което ние ще а, коригираме в хода на процедурата Надявам се това ще стане своевременно. Тоест, нямаме никакво намерение да разширяваме географски обхват. Благодаря, казва председателя. Благодаря на всички. Закривам заседанието. Ще се срещнем отново в 3 часа след обед. Благодаря на всички.